Починания обрат повинна бъде prowadzona. Мисля, че е време да продължим. Може би трябва да свикнем с новия начален час на заседанията, който беше въведен. Знаете, преди започвахме в 3 часа, сега започваме по-рано. Някои колеги не го харесват – Едни закъсняват, други сигурно ще дойдат и по-късно, но ние започваме в 14.30. Не можем да изчакаме твърде дълго. Както знаете, преводачите ни помолиха за възможността да прочетат съобщение. Уважаеми европейски граждани, уважаеми европейски депутати – Преводачите ви информират, че трудовия спор за новите работни условия, наложени едностранно, все още продължава и е в третата си седмица. Въпреки многобройни отстъпки от наша страна, управлението не е направило опит да разреши конфликта. Преводачите бяха реквизирани непропорционално, за да работят на това заседание. Със съжаление ви уведомяваме, че няма да позволим просрочване на времето и ще приключим заседанието точно в 18.30 часа. Благодаря. Нека бързичко преминем към дневния ред. Виждате, че Първата ни точка за следобеда е размяна на мнение с Витянис Андрюкайтис, наш почетен гост. Нека му кажем добре дошъл. Не мога да си спомня кога за последен път сте бил с нас. Може би паметта ми изневерява. Но наистина много се радвам, че сега сте при нас. Ние ще обсъдим различни въпроси. Има доста за обсъждане. Здравето на животните, фитосанитарния контрол, безопасността на храните, продоволствената сигурност, вредителите по растенията, хуманото отношение към животните по време на превоз – Господин Дорман е нашия докладчик по тази конкретна тема. Той е от ЕКР. В тази задача се е включила и Комисията по околна среда. Ние се питаме за правомощията и дали в този случай те не са основно в Комисията по селско стопанство, защото става дума за изпълнение на определени условия. Разбира се, всички ние искаме да има хуманно отношение към животните по време на превоз. Аз самият съм на мнение, че трябва да направим всичко по силите си, за да го постигнем – Предполагам, че животните не бива да се превозват на такива дълги разстояния до стигането в кланница. Може би трябва да се помисли и за други стъпки. Тема, която също споменах, беше безопасността на храните. Това е тема свързана и с трети страни. Сигурно знаете, че делегация от нашата комисия посети Бразилия – Ние, освен това, установихме контакти с колеги от Генерална дирекция здравеопазване. Имаше колеги, които присъстваха на посещението. Много им благодарим за това. Сега, господин комисар, ви давам думата. След като ви слушаме, ще чуем въпросите на координаторите и ще ви дадем думата за отговор членовете на комисията след това ще имат възможност да зададат още въпроси. Малко закъсняваме и за това нека не се бавим повече. Заповядайте. Много ви благодаря, господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Тези ежегодни диалози са превръщат в важни и плодотворни дискусии. Те ни позволяват да измерим нашия напредък, да поговорим по важните теми от последните 12 месеца. Не само това, тези дебати доказват, че работим заедно по общата цел, а именно да се придържаме към най-високите нива в областта на здравето на хората, животните и растенията, хранителната безопасност – хуманото отношение към животните. Благодаря, че сте ме поканили. Искам да поговоря по някои ключови въпроси, които са много важни за вашата комисия, европейските граждани и комисията. Ще започна с тема, която скоро сте обсъждали. Става дума за наскоро приятия регламент по изпълнението относно доброволното посочване на указанията за происход в етикетите на храните. Целта е ясна. Необходимо е информацията за происход на основните съставки да не подвежда потребителя. Ясните критерии гарантират равни условия за индустрията и по-добро разбиране от страна на потребителя. Държавите членки, както знаете, са съобщили своите национални мерки по задължителното етикетиране за определени съставки – някои от тези държави членки ще представят доклад пред комисията за това как работят мерките и как се отразяват на вътрешния пазар, какво е тяхното отражение върху хранителната верига, нещо много важно. Европейският съюз има строги норми за безопасност на храните и здраве на животните и растенията – Всъщност нашата система редовно се проверява за заболявания по животните и вредители по растенията. Ако сте фермери, го знаете много добре. Същевременно обаче нашата реакция е необходимо да бъде съгласувана стратегическа и бърза. В случая с Ксилела бяха предприяти строги мерки на европейско ниво – те се изпълняват редовно за защита на територията на Евросъюза, но въпреки това ни трябват по-бързи административни процедури между държавите членки. Освен това, непрекъснато имаме случаи на африканска чума по свинете. Това е сериозна заплаха за целия отрасъл свинско месо във всички държави членки, не само засегнатите. Тук комисията прие строги ограничения за живите прасета и продуктите от тях. Продължават и разговорите на международно ниво, за да уверим търговските си партньори. Активното участие на местните общности, отвореният диалог с заинтересованите групи е изключително важен за гладкото изпълнение на контролните мерки и в двата случая – това е особено важно при непопулярните мерки, като необходимостта да се изсичат дървета. Необходими са и повече усилия по осведомяването. Например, при африканската чума по свинете ни организирахме среща в София през март 2018 година заедно с българското председателство. Нито вредителите, нито болестите по животните зачитат границите. Затова при опасни заболявания ние трябва да имаме бърза реакция. Това е наша обща отговорност. В противен случай ще има много сериозни последици за селското стопанство, здравето на животните и економиките ни. Контролирането на болести, като африканската чума по свинете, е предизвикателство. Но понякога тези предизвикателства са и възможност за подобрение. Това въжи и за измамите при храните. Миналата година имахме случаите с фипронил, оттам и оценката на хранителната безопасност в нашите системи. Научихме важни уроци. Какви промени са направени? Ние продължаваме да прилагаме плана за действие, разработен след Министерската конвер... конференция. Службите на комисията и държавите членки имат три интегрирани мрежи за административна помощ и сътрудничество, за бързо предупреждение при храните и фуражите и за хранителни измами – тези три мрежи са включени в един компютърен инструмент, както се предвижда в заключението от Министерската конференция. Този инструмент ще бъде готов до края на 2018 година, както и е изготвен планът. Имаме и законодателни мерки в подкрепа на тези промени. Сега това ще се обвърже с новия регламент за официален контрол – Обсъждаме проектотекста с държавите членки от месец април насам, но никоя система не е съвършена, ние трябва непрекъснато да се подобряваме. И тук държавите членки имат много важна роля в целостта на нашите системи за безопасност на храните, например системата за бързо предупреждение при храните и фуражите, както и системата за административна помощ и сътрудничество – си остават основна отговорност на държавата членка. От друга страна, комисията гарантира бърз, ефикасен поток на информация между държавите членки. Държавите членки са важни при наблюдаването на остатъчните вещества и бързата реакция при опасност. Както виждате, това са колективни усилия на всички – Почитаеми членове на Европейския парламент, стандартите за хранителна безопасност се отнасят и до нашите международни партньори, които искат да изнасят храна към Европейския съюз. Нека ви уверя, ние правим всичко възможно, за да опазим здравето на европейския гражданин. Това се отнася и до бразилското месо. Когато разбрахме за случаите с измами при месо от Бразилия, веднага приложихме строги мерки – за да сме сигурни, че продуктите, които влизат в Европейския съюз, са безопасни. В същото време засилихме контрола на вноса по нашите граници. Генерална дирекция Санте също така извърши два одита в Бразилия от миналата година до сега и в момента завършва одит по остатъчните вещества от ветеринарни лекарствени продукти в бразилската храна от животински происход. На 8 май ние забранихме 20 бразилски центъра за животновътство включително и тези, които са участвали в измамите. За мен е много важно да предприемем и допълнителни стъпки. Аз съм го казвал пред бразилския министр на селското стопанство. Необходимо е също така да актуализираме общото споразумение Европейски съюз Мексико – защото то съдържа и глави, свързани с санитарни и фитосанитарни мерки. Комисията ще оцени капацитета на мексиканската система. Ние искаме да сме сигурни, че единствено говеждото, което отговаря на европейските изисквания, ще може да се изнася към Европейския съюз. Това говеждо не трябва да е било третирано с хормони на растежа. Това ще бъде направено преди да се вземат решения, които да позволят такави търговия. И като говорим за търговия, нека подчертая, че комисията прави всичко по силите си, за да подобри пазарния достъп към Китай на европейски продукти. Принципите на регионализацията са водещи за мен. Аз работя с комисарите Хоган и Малстрём. Искам да убедим Китай да се придържа към международните стандарти като пълноправен член на Световната организация по здравето на животните. Аз се срещнах с китайския селско-стопански министр на 27 май. Комисария Хоган също беше на посещение в Китай, за да гарантира достъпа на европейско говеждо до китайския пазар. Заместник председателя Катайна ще присъства на срещата на високо ниво економически и търговски диалог. Тя е следващата седмица. Планирам да посетя Китай отново, за да убедя съответните министри, че нашата система е много добра и нашите продукти са безопасни. Когато поех поста си, имаше 12 действия, които трябваше да се изпълнят по стратегията за хумано отношение към животните. Стратегията за прасетата беше прията 2016 година, насоките по транспорта – и превоза на животни бяха оповестени 2017 година проучване на най-добрите практики за защита на животните по време на тяхното убиване беше приключено 2017 година. Освен това, комисията е приела 6 доклада. Един от тях е свързан с международната ни дейност в тази област – всичко това показва, че Европейския съюз остава водещ в, в отношение към животните. Останалите пет доклада разглеждат различни технически въпроса, включително и клането на говеда. Също така трябва да спомена, че създадохме Европейската платформа за хуманно отношение към животните 2017 година. През март тази година комисията определи и първия Европейски референтен център по хуманно отношение към животните. Сега нека поговоря по тема, която е много важна за нас. Знаете, че ние приехме нов европейски план за действие, наречен Едно здраве срещу антимикробната резистентност. Това стана миналото лято. Няколко от конкретните действия по плана вече са изпълнени. Имаме и доклад за напредъка. Очаквам и доклада по собствена инициатива на Европейския парламент по този план за действие. Борбата с антимикробната резистентност е колективна. Парламентът има много важна роля – освен това, много се радвам, че преговорите по новите европейски регламенти относно ветеринарните лекарствени продукти и медикаментозните фуражи бяха успешно приключени този месец. И двата регламента са много важни, защото те са свързани с общественото здраве и опасността от антимикробна резистентност. Благодаря за постигнатия резултат. Уважаеми членове на парламента, имаме и система за безопасност на храните, но разбира се, никоя система не е съвършена. Ние не почиваме на лаврите си. Вместо това, винаги се стремим да подобрим процесите, да включим на учените уроци. През април комисията прие предложение за прозрачността и устойчивостта на оценката на риска в Европейския съюз при хранителната верига. Европейският съюз в този случай, освен това, се води от общия закон за храните, както и секторното законодателство. Аз съм представил предложение на държавите членки в контекста на съвета на министрите по рибарство и земеделие. Говорил съм и пред Комисията по околна среда на Европейския парламент през април. Нека подчертая, че имаше и поредица от консултации, на които комисията се опря за предложението си. Всъщност предложението има четири основни стълба. На първо място необходимо е да се увеличи прозрачността, като се гарантира, че учените и гражданите имат достъп до ключова информация – която се оценява от е ЛБХ на ранен етап. На второ място, необходимо е да имаме по-добро качество на научните данни. На трето място трябва да се увеличи участието на държавите членки при структурата и научните групи на Агенцията по безопасност за храните. И накрая, що се отнася до съобщаване на риска между комисията ЕФСА и държавите членки, това също трябва да стане по-интензивно. Ние се надяваме предложението, прието по законодателната процедура, да е готово до пролета на 2019 година. Благодаря, господин председател, и очаквам ползотворната дискусия. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Ще процедираме както обикновено. Всеки от е, координаторите ще получи по две минути време за изказване. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Благодаря най-сърдечно, господин комисар за това, че изнесохте този доклад пред нас. В началото, за съжаление, не присъствах в залата, но знам, че вие като комисар наистина извършвате чудесна работа във вашата сфера, във вашия ресор и ви благодаря за това. Следя много точно вашата работа и това, което ме радва е, че винаги се опитвате да защитавате интересите на селското стопанство. Аз знам това от времето, когато работихте като комисар. Освен това, вие говорихте за микробната резистентност. Аз разполагам с статистически данни от Германия и може да се предприеме нещо, ако се вземат необходимите мерки. Интересно е, че през 2011 година в Германия ние имахме разход на антибиотици в животновътството от 1706 тона, а 4 години по-късно 805 тона, т.е. с 900 тона е намалено използването на антибиотици с съответни мерки. Аз ви моля е, това да бъде взето предвид и в хуманната медицина. Нашите земеделски стопани много точно документират какви антибиотици при какви животни се прилагат, но в хуманната медицина, за съжаление, това не е така. Аз бих си пожелал в хуманната медицина точно да се посочва на кой пациент е, и кога са предписани антибиотици, за да няма само упрети към селското стопанство. Ние намаляваме използването на антибиотици е в хуманната медицина като че ли се увеличава. За да можем да следим тези данни, ви моля да предприемете нещо. Сега, що се отнася до търговията, аз съм изцяло съгласен с вас. През октомври 2010 година взехме решение е, внос на сълскостопански продукти да се допуска само тогава, когато продуктите отговарят на нашите минимални социални стандарти, стандартите за защита на животните и е, санитарните стандарти. И всъщност вие бихте могли да се позовете на това решение, когато се сключват търговски споразумения. Не е възможно нашите земеделски стопани да спазват правилата, а при импортни продукти те да не се спазват. Това би довело до деформация на конкуренцията. Иначе, в заключение ще кажа, че имам голямо доверие във вашата работа. Благодаря. Господин Андрио, благодаря, господин председател. Наистина аз е, също се радвам, че е, присъствам на тази презентация. Ние работим заедно и е, бих искал първо да изкажа благодарност за предизвикателствата, за предложенията, които са направени, за подобряване на законодателството по отношение на храните. Тук става дума за много интересни проекти. Наистина, нашата комисия също направи нещо. Комисията ПЕСТ, комисията по пестициди, бяха направени някои неща във връзка с пестицидите и това също беше повод за дебат и за истинско подобрение. И в това общо законодателство за храните, аз мисля, че е от основно значение да имаме като цяло доверие, доверие в нашето общество, за да се постави в центъра селскостопанската политика имам предвид в центъра на обществената дискусия. Човешкото здраве, е, е, здравето на животните, това не са малки предизвикателства. Наистина тук трябва да се прави много и това ни задължава днес. Това ни задължава към е, поставяне на високи изисквания към нашата работа. Наистина, ние трябва да почувстваме това в е, ежедневието. Това трябва да стане нещо неоправдимо. И е, е, аз мисля, че трябва да има истински обмен, в който да участваме и ние е, не можем да оставим е, настрани от е, всичко това, което се случва в нашето ежедневие. Аз искам да е, поставя някои въпроси, да речем във връзка с прозрачността, защото това е много важна тема. И искам по-точно да посоча какво вашите предложения съдържат, за да се подобри прозрачността на научните резултати, което да даде възможност за по-добра оценка на риска. И е, освен това, е, трябва да има достъп на обществеността до всички данни. Вие казахте това е, и е, също така трябва да се уредят нещата с поверителните данни. И освен това, какво трябва да предвиди комисията като контролни мерки, за да верифицира работата на лабораториите с европейските изисквания и как вие смятате като комисия да постигнете подобрение на а, управлението на ЕФСА? Аз мисля, че това е много важен въпрос. И последно, господин председател, комуникацията. Как предвиждате да подобрите комуникацията по въпроса за риска на общностно равнище? Благодаря, господин председател. Макинтайр. Госпожа Макентар. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин комисар, за вашето изказване. Говорихте за значението на безопасността на храните за европейските граждани. Казахте ни и как се вземат мерки да не се прилагат хормони на растежа във вносното месо. Засегнахте и въпроса за стратегията на Европейския съюз за хуманното отношение към животните. Първият ми въпрос е как се прилагат стандартите за хуманно отношение към животното, конкретно към месото, което се внася в Европейския съюз. Ние настояваме за спазването на нашите стандарти, което означава, че и вносното месо трябва да отговаря на същите стандарти. Вторият ми въпрос е следният. Както съвсем основателно господин Дес каза, противомикробната резистентност има изключително голямо значение. Не зная дали сте разговаряли с екипа, за проследяване на поведенческите модели. Защото много може да се постигне, ако хората бъдат убедени да се придържат към определен поведенчески модел, без да се приемат е, съответното законодателство. В Обединеното кралство, именно чрез такъв процес на убеждаване, броят на рецептите, с които се предписват антибиотици, намаля с 2 милиона годишно. Правили ли сте такива разчети? Благодаря. Забилер. Госпожа Мюллер, господин председател, благодаря. Господин комисар, още вчера в комисията ПЕСТ проведохме, имахме възможност да дискутираме с вас. Благодаря ви за тази дискусия. Беше казано много за General Food Law и аз мисля, че предложението, което правите тук, наистина ще създаде прозрачност и в крайна сметка ще даде възможност за по-добра комуникация. Всички ние се уверихме в това. По темата африканска чума по свинете, нашите земеделски стопани наистина имат много големи грижи в тази връзка и се надявам, че в крайна сметка всичко ще функционира така, както сме планирали. Не съм сигурна обаче, превентивните мерки дали наистина ще се спазват. Темата е, хуманно отношение към животните ни занимава от дълго време. Миналата седмица в Страсбург в групата Инта по е, хуманно отношение към животните, пак е, трябваше да обсъждаме тежки данни, факти. Ставаше дума за транспорт на живи телета и аз продължавам да поддържам мнението и поставих запитване пред вас е, дали е, животните предназначени за клане и тяхното транспортиране, дали това не трябва да става извън е, Европа, защото в крайна сметка ние след границата не можем да гарантираме нищо. Транспортираме месото, но не и животните. Знам за Нова Зеландия, че те имат един много срок закон за защита на животните, където наистина е забранено клане без опояване. Възможно е това само с опояване и след след това месото се изнася. Смятам, че това е правилният път и това е нашата цел. По отношение на антимикробната резистентност, вие имате много добър план, също и във връзка с документацията. Аз бих си пожелала само, когато става дума за животните да се прави разлика между антибиотици за е, домашни любимци и животни, защото не се знае дали домашните любимци е, се документират по отношение на използване на антибиотици и е, количеството предписана доза. Следващият оратор. Много благодаря. Многократно съм слушал вашите изказвания, в които ни уверявате, че месото от Бразилия и други продукти са безопасни. Струва ми се, че не можете да убедите никого. Дали има 100% физическа проверка, 20% микробиологични изследвания – в доклада са посочени данните и след посещението в Бразилия се казва, Бразилия не се придържа към същите стандарти като европейските производители, животновътните обекти и кланиците не се придържат към стандартите, както се уверихме от посещението в кланиците, в което животните не се омъртвяват индивидуално, а на партиди. Оттам нататък проследимостта по партиди става по-трудна. Какъв е смисъла да настояваме толкова много за проследимост в Европейския съюз. Всеки земеделски стопанин трябва едва ли не да каже какъв е цвета на белето му, когато а, продава месото си, какви ли не подробности се искат. И същевременно изпадаме в ситуация, в която внасяме месо от страни, които не спазват стандартите. Сигурно е досадно да повтаряме едно и също нещо, но пък то е истина. Какво е значението на стандартите, ако ще продължаваме с внос от страна, която изобщо не се съобразява с такива стандарти? И за хуманното отношение към животните. Трябва ли да се ходи чак до Бразилия, за да се види дали е хуманно отношението към тях? Няма ли чипове, няма ли камери? По този начин е, може е, много по-ефективно да се е, следят. Мисля, че не ме слушате, но все пак искам да го кажа. Господин Хойсле, аз също ще започна с Бразилия. Нашата комисия изпрати делегация, бяхме там на място и мога да кажа, че е, бразилските стандарти са твърде различни от нашите стандарти, но комисията продължава да преговаря, въпреки че е, трябва да се игнорират някои неща. Комисията игнорира всъщност това, което ние установихме там. Продължават се преговорите, като че ли няма поступили никакви данни и това трябва да го обясните ние говорим и при Мексико за стандарти, които не са съпоставими с нашите. Разбира се, като се абстрахирам от факта, че в случая с Бразилия трябва да се посочи, че имахме дълга дискусия за глифозата. Да, това е правилно, но използването, количеството използвано глифозат в Бразилия е 10 пъти по-високо и точно тази соя постъпва на европейския пазар. Така че тук трябва да се мери с еднакъв мащаб, ако трябва да бъде ясен. Още нещо, което малко ме очуди, когато говорим за пестицидите. През пролета бяха забранени три неоникотиноида – и това намери много положителен отглас в обществото. Някои държави обаче открито заявяват, че е необходим регламент за спешни случаи, да речем в Белгия или в Румъния продължават да се използват тези субстанции. Как всъщност може да се обясни това? От една страна имаме забрана, от друга страна има изключения. Комисията трябва да бъде последователна, след като се забраняват някои субстанции, те наистина трябва да изчезнат от пазара пазара. Още нещо. Аз мисля, че всички сме съгласни, че прозрачността, е, тук комисията е направила много голяма крачка напред, обаче нещата опират голяма степен до детайла. Доколко прозрачност, е, кога могат фирмите да се позовават на производствена тайна, на търговска тайна и е, всъщност е, трябва да се извършват и проверки дали представената документация е, е Истина и за тази цел ЕПСА има нужда от необходимите експерти. Не знам дали държавите членки могат да ги предоставят всички. Сега регламента за лекарствените средства беше прият, доволни сме, но трябва да говорим не само за тоновете, които се използват, но и за вида препарати, които се използват. Тук трябва да погледнем по-точно. Съгласен съм, че в сферата на хуманната медицина трябва също да има намаляване на антибиотиците. Благодаря. Господин Агню. Много благодаря. Господин комисар, бил съм птицевът и зная, че това е във вашия ресор. Първо, противомигробната резистентност. Повечето колеги говориха по тази тема. Според мен това е най-тежкият проблем в селското стопанство, а именно да се стремим а, да не използваме такива препарати, за да не засегнем хората. Ще бъде много полезна една инфраструктура за биосигурност. Непрекъснато се повтаря. Биосигурността намалява заболеваемостта. Но инфраструктурата е скъпа. Затова настоявам комисията да мисли по-творчески, по-инновативно. Някои диви птици имат по-висока поносимост, а ние трябва да преодолеем ужаса, който изпитваме от използването им. Аз няма да допусна да се прилагат препарати, ако не се докаже добра поносимост. По-нататък, някои щамове са наистина опасни за човешкото здраве, но не всички. Пак казвам, има диви птици, които се заразяват от птичи грип, но оздравяват, преодоляват заболяването. Трябва да видим какви са факторите. Пак стигаме до биосигурността. Специалистите по хуманно отношение към животните обръща внимание на животните, които се гледат на открито – да, те са а, в по-голяма степен изложени а, на птичи грип. Може би трябва да има предпазни мрежи или покриви. Откъде ще дойдат парите? 40% от а, бюджета за ОСП сега се предвижда да отиде за изменения на климата. Какво прахосване на средства? Трябва да се насочат към животните. Да, както се оговорихме, ще помоля сега господин комисара да отговори на коментарите и въпросите и след това ще дам думата на други депутати. Господин комисар, моля. Благодаря ви. Благодаря ви за предложенията. Говорихте за ОСП и предвидените 40% от бюджета за тази политика за борба с измененията на климата. Много е лесен моя отговор. Във вашите ръце е. Вие сте законодатели. Гласувайте. Хайде да гледаме действителността в очите. Това по въпроса за бюджета. Сега първо по въпроса зададен от господин Дес. Вие поискахте примери за намаляването на антибиотиците в Германия. Много са държавите членки, е, които вървят по същия път. Нашия план за действие се оказа мощно средство за намаляване на употребата на антибиотици, но имаме и много нови инструменти – особено възможността да се прилагат новите регламенти за ВМП и медикаментозните фуражи, но вие основателно обръщате внимание на здравето на хората. С плана за действие приехме и насоки за употребата на антибиотици в хуманната медицина. Миналата година приехме тези насоки. И много настояваме на бърза диагностика. Много важно е общо практикуващите лекари да разполагат с необходимите средства за бърза диагностика и е, за установяване на наличието на вируси. Сега се разработват нови средства за бързо диагностициране и мисля, че това ще облегчи много работата на общопрактикуващите лекари, които трябва да поставят правилната диагноза. Тук стои въпроса за е, вакцинациите – Предложихме на съвета нова рамка за подобряване на действията ни в областта на вакцинацията. Имаме положителни примери за вакцини, които ни помагат да намалим броя на заболелите. И а, да не забравяме, че темите са взаимно свързани. Заболелите от грип могат да развият а, осложнения, а, възпаление да се появи, да се наложи използването на антибиотици, т.е. при вакцинирането намаляваме по този начин и употребата на антибиотици. Много важен е строгия болничен контрол прилагането на антибиотици само по лекарско предписание. Обръщаме внимание на употребата на антибиотици в хуманната медицина и ще продължим да работим в тази посока. И последно по вашия въпрос. Насърчаваме държавите членки да приемат своите планове за действие до края на годината и е, да ни ги представят, така че да можем да е, съставим един съгласуван план на европейско равнище на основата на националните планове с по съгласувани действия в тази насока. Господин Андрио, Обърнахте внимание на общия закон за храните. И възможностите за използване на резултатите от научните изследвания и обществен достъп до тях, както и за възможностите за укрепване на научния капацитет и лабораторния контрол. Преди всичко, вие очертахте широката картина на връзката между селското стопанство, храненето, здравето на хората. Да, предлагаме ОСП да обърне особено внимание на здравословните храни. Много важно е да има политика на държавите членки. Децата, подрастващите се нуждаят от здравословно хранене на основата на една комплексна политика. По такъв начин ние можем е, да насърчим и операторите в е, сектора – да се съсредоточат върху този тип производство. Много голяма е тази тема и сега вече е ред на държавите членки да се задействат. Стана дума и за прозрачността. Комисията предлага научните изследвания, както и е, свързаната с тях документация когато те са възложени от ЕОБХ, да бъдат обществено достояние и то незабавно. В момента имаме нормативна уредба за защитата на правата на интелектуална собственост, е, имаме и секторно законодателство, но ЕОБХ има един е, списък е, от е, положителни критерии и ако те бъдат доизяснени, особено по отношение на поверителността, и ако тези критерии са спазени, то тогава може да се стигне до извода след проверка на документите. Когато а, критериите са изпълнени и няма пречка да станат обществено достояние научните изследвания, те веднага се публикуват. Това е предложението, а, което е изисква конкретизация на изискванията за защита на интелектуалната собственост и на личните данни, най-вече в секторното законодателство. При един по-съгласуван подход това е възможно. И тук говорим за цялата верига, не само за пестицидите. Цялата верига селско стопанство, производство на храни в преработвателната промишленост. Говорим и за производителите на пестициди и за производителите на хранителни добавки – може да има достъп и до непреработените изходни данни, при положение, че не се нарушават изискванията за поверителност и защита на личните данни. Няма съмнение, че ще има такъв достъп. Постави се и въпроса за управлението. В управителния съвет има представители на държавите членки, на неправителствени организации, на браншовите сдружения. Но ще има критерии и за управлението на риска, също както за конфликта на интереси предлагаме всички необходими мерки за избягване на конфликта на интереси и освен това предлагаме в новата многогодишна финансова рамка допълнителна финансова помощ. 62 милиарда и 500 милиона за Европейския орган по безопасност на храните. Но вече съветът и парламентът е, ще преценят дали да одобрят е, това предложение. Според нас това значително ще засили финансовия капацитет на ЕОБХ, ще даде възможност да се привлекат допълнителни човешки ресурси – и да бъдат привлечени учени не само като представители на държавите членки, но и външни е, специалисти. Госпожа Макинтайр постави въпроса за стандартите в трети страни. Преди всичко, съвсем ясно искам да заявя, че благодарение на дейността на Европейския съюз и прилаганите от нас мерки за хуманно отношение, вече имаме и световни стандарти на глобално равнище. Те не са толкова високи, колкото в Европейския съюз, но все пак вече имаме глобална тенденция – въпреки различията в отделните страни, за сега тази цел трудно се постига. На второ място имаме двустранни спогодби. Предоставяме помощ на страните в Близкия изток обучаваме техни специалисти за прилагането на стандартите в областта на хуманното отношение към животните. защото когато говорим за превоз на живи животни, те са предназначени предимно за Близкия изток. И именно там е, е необходимо да се повиши е, нивото на е, тези стандарти. Имаме и търговски споразумения, в които все по-често се включват глави, посветени на хуманното отношение към животните. Меркосур е един добър пример те приеха да се включат да се включи тематиката за противомикробната резистентност и хуманното отношение към животните. Търговията винаги е двупосочна. Аз не съм готов да наложа тотална забрана върху вноса от трети страни, защото не забравям, че и ние изнасяме в тях. Необходимо е подобряване на стандартите. Трябват програми за обучение за е, стандартите на храните. Всяка година изпращаме наши експерти, които подпомагат трети страни за повишаване на техните стандарти. Нека това послание да бъде разпространено сред гражданите, избирателите, замеделските стопани. Защото това е действителността в двустранните ни отношения с трети страни. Най-лесно е да ме сочите с пръст като главния виновник. Но аз не съм единствения лош. А всички останали да са добри. Мисля, че всички трябва да разберем сложната тематика в областта на хуманното отношение – Говорихте за поведенческите модели, които намаляват употребата на антибиотици. И други държави работят в същата посока. Имаме мрежата Едно здраве с представители на всички държави членки. В тази мрежа се разпространява най-добра практика между всички участници и за това мога да кажа, че мрежата работи много успешно. Госпожа Мюллер попита за африканската чума по свинете, хуманното отношение към животните при превоза на живи животни. Да, за африканската чума по свинете Знаете, че това е опорито е, заболяване, което присъства във всички държави членки. Проблемът е тежък. Литва, Латвия, Естония, Чехия, Унгария и Румъния са регистрирали огнища. Или само в свиневътството, или и в свиневътството и при дивите прасета, както е в Чехия. Предприемат се много мерки, но най-голямото предизвикателство е човешкия фактор. Проблемът не опира само до дивите прасета. Ако се пренебрегне човешкия фактор – много трудно ще бъде да се постигнат реални резултати. Два пъти в годината провеждаме е, среща на ниво министри и изпращаме експерти в държавите членки. На три месечие актуализираме стратегията си. Обсъждаме с ЕОБХ как може да се намери популацията на диви прасета – в Европа. Могат да се използват е, някои нови методи и Европейския орган по безопасност на храните дава експертните си становища. Прилагат се много строги мерки за биосигурност. И можем да ви предоставим е, подробните становища по е, намаляването на опасността. С Украина, Молдова, е, Русия е, мога да кажа, че това са съседни страни, в които положението е още по-лошо. И ако не хармонизираме общата си стратегия, ще бъде много трудно да спрем разпространението на африканската чума по свинете. Затова работим много активно е, лятото ще посетя Беларус за обсъждане на темата и с беларуските компетентни органи. Превоза на живи животни. И клането. Някои ни съветват да спрем износа на живи животни към трети страни. Съжалявам, но това е невъзможно. Няма правни основания и няма економическа аргументация за това. По-важно е да се прилагат стандарти, стандартите да са на лице, да се спазват от операторите и да съществува строг контрол по време на превоза. През лятото имаме много труден сезон, защото именно тогава се изнасят много живи животни. За целта ни трябва тясно сътрудничество с операторите. Не бива да се създават трудностите от инфраструктурна гледна точка на някои тесни места, като например Капитан Андреево в България. Всички държави членки трябва да осъзнаят и поемат своята отговорност. И сега за зашеметяването. Аз приветствам решението на Съда на Европейския съюз. Сега вече е съвсем ясно. Ние трябва да следваме решението на съда и да настояваме държавите членки да го изпълняват при клането на животни. за религиозни цели. Но нека да е ясно. Непрекъснато говорим с държавите членки по въпроса за превоза на живи животни. Изпратил съм много писма на министрите с призив да се подобри контрола. Представят се проучвания, доклади. Много деликатен е въпросът – И в платформата се обсъждат тези въпроси много активно. Господин Фланаган постави въпроса за Бразилия. Съвсем ясно обаче искам да кажа, неодавна беше прието едно решение. Е, по-конкретно на 20 май – бяха дерегистрирани 20 бразилски животновъдни обекта, които повече не могат да изнасят продукцията си в Европейския съюз. Това са много строги мерки. Провеждаме все повече изпитвания. Смятаме да продължим с този подход – към животновътните обекти и съответните региони. Провеждат се проверки в Бразилия, като нашия одит ще бъде основа за предприемане на законосообразни действия за вноса в Европейския съюз. Същевременно ние трябва да спазваме международните си задължения – когато говорим за мерките спрямо бразилското месо. Подпомагаме Бразилия в укрепването на официалния контрол и извършването на проверки. Имаше и въпрос. Всъщност, доста от вас го споменаха. Пестицидите, глифозата, това, че Бразилия използва по-активно глифозата в сравнение с Европейския съюз, но както и да е, когато говорим за оценката активните вещества, възможността да решим канцерогенността като фактор Държавите членки са тези, които трябва да въведат мерките и които не бива да позволяват свръх употребата на пестициди. За това става дума. А не а, за преговорите с Меркосур и за това, че а, ние настояваме на нашата система, основана на правилата – Както знаете, има доста проблеми с пестицидите. Ние сме предложили забраната на 4 токсични пестицида. Те са токсични за човека, но държавите членки решиха да не подкрепят с глас. Все още нямаме съгласие по този въпрос вещество, което се използва, например, в биологичното земеделие. Какво можем да направим тук? Много е сложен въпросът. Нека също така ви кажа, че Европейската комисия работи много последователно върху пестицидния контрол. Обръщам се и към вас, господин Агню. Вашия подход наистина е важен. Трябва да си зададем въпроса как да използваме технологиите по-активно – Ще спомена също така и дивите птици, които идват от север и стигат и до нас. Те носят вируси и така се стига до ендемично разпространение. Ясно е, че са ни необходими нови инструменти, нови ресурси – и тук колегите, които се занимават и с развитието, също трябва да ни помогнат. Необходимо е да насърчаваме учените, така че те да ни представят все повече нови и нови инструменти и да разработват нови ваксини. Не е лесна задачата но вашето предложение е за намаление на средствата по ОСП и измененията на климата, това е ваше предложение, извинете, но аз не съм съгласен. Много благодаря, казва председателят. Сега нека да преминем към въпросите на членовете на комисията. Колегата Петиери, не поправя се председателя, госпожа Агилера. Благодаря, господин председател. Много благодаря, господин комисар. Трябва да кажа, че вие отговорихте на всички многобройни въпроси, които се поставиха и това е отлично. Аз мисля, че ще имаме много добри регламенти, освен това и при медикаментозните фуражи, и при ветеринарните лекарствени продукти. Трябва да се борим с антимикробната резистентност и това ще се случи, когато в крайна сметка се одобрят предложенията. Исках накратко, тъй като няма време, да кажа следното. Е, важно е, разбира се, да имаме строга система за контрол на вноса. Но вижте какво стана при цитрусовите плодове. Там впечатленията са ни точно обратните. Имаше много предупреждения за Северна Африка. Говорихме колко са важни тези е, растения плащения за Европейския съюз. И въпреки това от Африка навлязоха цитрусови продукти, които бяха заразени. Аз мисля, че трябва да помислим как да подобрим едно такова положение. Мисля, че предложението за прозрачността и устойчивостта в хранителната верига е много добро. То е много интересно. Мисля, че трябва да се укрепи ЕОБХ, която работи много добре, разбира се, но трябва да има и прозрачно, за да няма социално напрежение. Необходими са нови средства. Може би 2 милиона евро допълнително за ЕОБХ, ако искаме тя да бъде прозрачна. Благодаря, господин Капуто. Grazie, grazie Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare благодаря. Преди всичко искам да благодаря на комисаря Андрукайтис, Андрукайтис за неговото изказване, както и за неговата готовност да обсъжда с нас. Благодаря и за засегнатата тема за ксилелата, за която говорихме толкова много миналата седмица. Очевидно трябва да се ускори работата ни. През последните месеци се сблъскаме с въпроса за оценката на някои особени е, организми и вещества, като например ГМО, глифосат, както и ендокринните нарушители. Трябва да се засилят гаранциите за обективността и безпристрастността на оценките и изследванията на ЕОБХ. Гражданите настояват за повече прозрачност и за това искам да попитам господин комисаря. Толкова много изследвания се правят, но възнамелява ли комисията да смени принципа че е, резултатите се ползват от този, който е, плаща изследванията. Не смятате ли, че трябва да има по-голяма прозрачност е, в полза на гражданите? Благодаря. Господин комисар, аз също искам да ви благодаря за свършената работа. Съвсем пряко искам да задам въпроса за системата на етикетиране – Комисията извърши едно проучване на така наречената система на етикетиране от типа семафор. В Обединеното кралство беше проведено, използва се червен, жълт, зелен цвят, но не е, по е, този начин не може да се работи успешно, защото ние искаме не само да информираме, но и да предупредим. Е, трябва да се направи стъпка напред. Не ви ли се струва, че е назрял моментът да сменим нормите на регламента, за да се въведе много ясно обозначение на происхода? на храните. Парламентът обсъди в пленарна зала този въпрос и 8 държави членки вече са тръгнали по този път, въпреки че имаме все още наченки на доброволно обозначаване. При тях е задължително. Благодаря. <laughs> Благодаря, благодаря господин комисар за това, че сте при нас. Аз имам въпрос свързан с опасностите, които идват от трети страни. Нека ви напомня новия регламент за борбата с вредителите от 2015 година. Европейската комисия обеща, че две години по-късно ще излезе с списък на продуктите, които са забранени. Какво стана с този списък? Готов ли е вече? Също така искам да попитам за ксилела фастидиоса, защото ние не знаем докъде се стигна по този въпрос, какво прави комисията срещу тази болест и какви мерки предвижда, така че да не се разпространява тя. Защото няма ли добри мерки, това е неизбежно. И накрая за съжаление ще кажа, че съм много разочарована от това, че комисията така и не разбра колко е важна хранителната защита. Необходимо е да помагаме на малките и средни предприятия в агрохранителния бизнес, за да могат да изнасят, но преговорите с САЩ и Канада не доведоха до нищо в рамките на нашия мандат. Е, надявам се това да се разгледа. Колегата Ертош. това не е, е, Благодаря, господин комисар. Сигурно няма да се очудите от това, че ще спомена меда Меда е третия най-фалшифициран продукт. Имам предвид меда от трети страни, най-вече от Китай. 20% от този мед всъщност е фалшифициран. Господин Декастро също засегна този проблем. Ако не говорим за проблема, по смисъл на директивата, няма да намерим и решение. Господин комисар, през годината, която остава, смятате ли да направите промени в директивата и в регулирането в тази толкова важна област? Е, Благодаря, господин председател, господин комисар. Смята ли комисията да предвиди печат за качество, респективно печат за а, клането, от което да е видно къде животното е заклано в Харвация? Установяваме, че се внася месо от други страни. Това е дълбоко замразено месо, което е заразено с салмонела. Би било добре, ако на етикета се постави датата на клане на животното, защото по този начин можем да защитим по-добре нашите потребители. Освен това, имам един въпрос във връзка с контрола на плодовете и зеленчуците от трети страни, когато те са третирани с пестициди и хербициди, които не са допуснати в Европейския съюз. Аз вече съм задавал този въпрос и вие отговорихте, че има възможности за контрол от страна на държавите членки. Може да се извършва проверка по границите и ако продуктът не отговаря на стандартите, може да се забрани вносът Но Когато Харватия направи това, ние бяхме критикувани много силно и тази мярка беше спряна, поради което задавам въпроса как можем да защитим нашите потребители. Ние искаме нашите потребители да консумират здравословни продукти и да запазим нашите земеделски стопани в конкуренция. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар за вашето присъствие. Първо ще кажа, че съм много доволен от вашето предложение за ЕОБХ да бъде по-прозрачна но мисля, че с това няма да приключат критиките, защото може би е, вие се занимавате само с симптома, проблемът е много по-дълбок. Освен това, при научната оценка се казва този химикал е добър, този е по-опасен, други е по-малко опасен, но всъщност е, ние сме малко лицемерни, защото понякога се подхожда твърде критично. Ние не можем да виним учените за техните заключения, дори и да не ни харесват тези заключения. Не може да опрекваме учените, че не си вършат работата както трябва. Е, какво се оказва иначе? Пълна тишина, никаква критика. Мисля, че и комисията, и Европейският парламент трябва да внимаваме, когато хвърляме вината върху научната общност, защото без тях ние няма как да водим само политически дискусии за химическите вещества. Не знам за колегите, но аз самият нямам достатъчно познания в тази област. Не познавам токсичните свойства достатъчно добре и така ще се стигне до катастрофа. Благодаря. Следващият колега. Мисля, че предоставянето на повече финансиране на Европейската агенция по безопасност на храните е нещо добро. Знаем колко бяха важни и при глифозата, но нека се спра на чумата по свинете. Когато тя стигна до Естония, аз бях министър на здравеопазването. Знаете какви мерки сме предприели до сега, но бих искал да чуя малко повече от ветеринарна гледна точка. Смятате ли, че ветеринарната медицина се справи достатъчно успешно има ли надежда да се намери някакво лечение или вакцина срещу африканската чума по свинете? Искам да благодаря и на полския колега за много важната проява, която организира тук преди няколко дни, посветена именно на африканската чума по свинете. Колегата Хойзлинг. Извинете, че още веднъж вземам думата, господин комисар, но вие не отговорихте на въпроса ми. Става дума за въпрос, свързан с неоникотиноидите. Ние забранихме три такива препарата и сега как изглеждат нещата, когато държавите членки трябва да внесат искане за спешно разрешително? Аз знаех, че това е фер... забрана, но като чувам, е, че е, някои държави членки искат такива е, спешни разрешения, мисля, че като цяло трябва да се замислим. Като цяло нивото на меганикотиноидите не е спаднало и се води много критична дискусия в обществеността. Всички си мислят, че те са забранени, но след като се използват в някои страни, възниква въпросът доколко може да бъде ефективна една забрана. Така че аз очаквам отговор на този въпрос от вас. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, благодаря за предоставената ми възможност да ви задам въпрос. Благодаря за вашето изложение тук. Сега във връзка с чумата по свинете искам да задам един въпрос. Това е малко риторичен въпрос. Какви са вашите планове? Кога този проблем най-сетне ще бъде преодолян? Защото в началото бяха 4 страни, сега вече са 6. Е, те наистина изпитват в голяма степен този проблем и би трябвало да се вземат по-сериозни мерки, за да могат да се предложат решения на държавите членки. Освен това, искам да се спра на вашето предложение в момента се водят преговори. Ние ще видим как потокът ще може да тече по-добре отвъд границите, така че да се погрижим излишъците в една страна да се използват по-добре в друга страна. Това е добре за околната среда, но как изглеждат нещата с цените на хранителните продукти? Не трябва ли оттам да се започне. Не трябва ли да се вземат предвид стандартите за обществено здраве, производствените стандарти, когато въвеждаме нещо на пазара. Знаем, че тогава нямаме еднакви изходни условия. В Европа се инвестира много в скъпо производство и накрая се извършва голям внос от други страни, поради което имаме нелоялна конкуренция. Госпожа Магина. Благодаря, господин председател. Е, господин комисар, не успях да чуя вашето изложение. По-скоро коментар. Мисля, че фитосанитарния контрол ще става все по-важен заради измененията на климата. В Ирландия, например, ние имаме голям проблем с горите. Има също така и видове, които са чужди и инвазивни Нашият проблем е основно с горите от ясен. Мисля, че е необходимо да предприемем някакви мерки да се подхожда пропорционално. Освен това, аз съм готова да забраня цигарите. Знам, че и вие бихте се съгласили, но има и други проблеми, по които трябва да предприемем действия. Има и такива, за които все още дори не знаем. Попросим пана комисажа. Так, Господин комисар, бихте ли отговорил, ако може, накратко? Благодаря ви. Понякога е трудно да се говори кратко. Самите въпроси са изключително сложни и покриват доста различни области, но започвам с въпроса на госпожа Агилера. Имаме предлаганите изменения, като засилихме контрола при вноса. Това се отнася и до цитрусовите продукти и черното петно там. Имаме мерки за страните, които са съществени в това отношение. Имаше и въпрос от госпожа Гарсия дали е готов списъка е, списъкът все още се обсъжда с държавите членки. Ние трябва да изпълним своето задължение. Дискусията продължава. С всички 28 държави членки. Не е лесно, но се опитваме да го направим. Имаше и въпрос за ксилела фастидиоза на госп господин Капуто също въпросът е важен. Стана дума и за ГМО и ендокринните нарушители. Всъщност при ГМО или глифозата имаме оценка и съответно заявителите, които е, се обръщат към ЕОБХ. Тук работата на Европейския орган по безопасност на храните може да служи за пример. Повечето е, заявители всъщност е, не изискват комисията да се намеси, защото те не са спорни. Това се отнася до изпълнението на полученото разрешително. Разбира се, винаги има трудности, що се отнася до подбора на конкретната лаборатория, която ще подбере държавата членка или ЕОБХ. Трудно е обаче да се промени този финансов модел – Стана дума и за етикетирането. Аз съм съгласен с колегата Де Кастро. Наистина, крайно време е да обсъдим този въпрос. Ние трябва да помислим а, за някакъв вид паневропейско етикетиране, да се казва произведено в Европейския съюз и да се споменава след това конкретната държава. Мисля, че това ще е по-последователно, защото иначе наистина имаме трудности. Ето сега празнуваме 25 години единен пазар. Трябва да използваме възможността да говорим за една такава възможност. Паневропейски етикет, който да включва страната по происход, например Италия, Франция, Литва – но да имаме общата рамка, така както имаме тази рамка и хармонизиран подход при еврото. Виждате, че на банкнотите на еврото имаме и национални символи. Разбира се, от нас зависи дали ще обсъдим тази тема, но ми се струва, че моментът е подходящ. Госпожа Гарсия, мисля, че отговорих. Беше зададен въпрос и за меда и измамите, свързани с меда. Това е реален проблем. Много е лесно тук да се извърши манипулация, но много трудно се установява такава манипулация. В съвместния изследователски център ни показаха всичко това. Разбира се, трябва да контролираме продуктите, които влизат на европейския пазар, но за това са необходими повече ресурси, повече специалисти, за да отговорим на предизвикателствата. Иначе за сега при ксилелата не планираме законодателни мерки. По-добре е да се изпълняват по-добре вече наличните такива. При ксилелата няма как да не отбележим, че става дума за много опасно явление. Испания, Франция, Италия, например, вече са засегнати. Регистрирани са случаи и в оранжери в Германия. Испания обаче се справя изключително ефикасно. В Италия това не може да се каже – в Италия има голям проблем при изпълнението на дадени мерки. Ние се опитваме да сътрудничим и да предлагаме не само регионални планове, но и национални планове. Обсъждаме въпроса с италианското правителство, за да видим как може да се подобри капацитета но за момента няма друга мярка, освен отстраняването на заболялото дърво. Това е много болезнена мярка, разбира се, но трябва да изпълним своята стратегия и да елиминираме ксилелата. Очакваме от Италия да направи повече. Господин Ропе, ако ми позволите, ще отговоря на литовски. Е, е, Стана дума за чумата по свинете и борбата срещу чумата по свинете. Трябва да ви уверя, че а, ние се запознахме а, с научните становища, научните разработки продължават. Те са много сложни. Но няма ли вакцина, ние можем да разчитаме единствено на мерките за биозащита и на лова. Има и мерки по превенцията, например да се спира продажбата незаконната продажба на продукти, незаконния превоз. Но ако всички тези комплексни мерки не се приложат, премахването и изкореняването на болестта ще е почти невъзможно. Ние всъщност се борим с този проблем вече 40 години и решението все още не е намерено – защото е, тук са засегнати и домашните прасета, и дивите глигани. Е, разбира се, домашно отглежданите прасета не подлежат на лов, не се убиват. Ние мислим какви да са мерките, за да се помага на местната администрация на ниво община, например, при предприемането на мерките. В Испания където проблемът е познат от доста отдавна, бяха предприяти успешни мерки. По-настоящем вече говорим за проблем, който е стигнал и до Иркутск, и до Калининград. Мога да ви кажа, че Нямаше общи мерки и не можахме да изкореним болестта. Да, трябва ни вакцина, но аз не мога да кажа кога ще се справим с този бич. Ние всички трябва да работим. Защото болестта се разпространява 10 000 км в Русия бяха обхванати например от разпространението на болестта. Нашите мерки могат да помогнат, но трябва да се прилагат много прецизно и строго, като да сътрудничат всички министерства, не само ресорното, което отговаря за земеделието, а всички останали. Мога да ви уверя, освен това, че третите страни имат възможност да извършват износ към Европейския съюз единствено ако получат европейски сертификат. Този сертификат предполага изпълнението на определени изисквания. Не всички предприятия могат да внасят в Европейския съюз, независимо дали говорим за Индия или Бразилия – извършва се контрол, има одити и ако се установи проблем, се забранява вноса на продукта. Ние не позволяваме нито един продукт, който не отговаря на собствените ни изисквания за безопасност и операторите от трети страни са принудени да инвестират повече, ако желаят да получат европейски сертификат. Разбира се, някой може да каже, да, но винаги ги има и тези, които искат да мамят, да внасят продукти с по-низко качество. В Харватия, например, ставаше дума за контрол на плодовете и зеленчуците, но нека кажа, че днес не мога да дам много конкретен отговор, и не мога да обясня защо мерките, на които се позовахте, не са били изпълнени. Вие зададохте много конкретен, много прецизен въпрос. Аз би трябвало да ви отговоря по същия начин. Това не мога да го направя. Само ще кажа, че нормите за кланиците са пределно ясни. Те съществуват, имаме насоки и операторите са задължени да изпълняват изискванията. Има системи за контрол и проверка. Ако един оператор не изпълнява изискванията, той не, поз... не получава и разрешително, за да може да упражнява дейността си. Ще трябва просто да затвори кланицата. Така че тук и дума не може да става. След това имаше въпрос за ветеринарните лекарствени продукти, които се използват срещу чумата по свинете. Работи се по търсенето и на вакцина 10 милиона 10 16 милиона, поправя се оратора, бяха предвидени допълнително имаме именно за справяне с чумата. И господин Хаузинг постави последния въпрос. Разрешителните по спешност. Ние сме извършили проверка в 7 държави членки. В този случай искахме да проверим как работи процедурата по спешност, когато трябва да се реагира на конкретен проблем. Искахме да видим дали се изпълняват действащите норми. Резултатите в момента се анализират от комисията. Ако дадена държава реши да поиска изключение, тя трябва да уведоми и да се вземе решение, защото ние искаме да се избегнат всички възможни злоупотреби. Изчакваме отговорите на седем държави членки, за да разберем доколко основателни са били взетите решения. Благодаря. С това приключваме разискването с господин комисаря. Той отговори на въпросите от страна на членовете на парламента. И Както казах, приключихме това разискване с господин комисаря и ако няма други въпроси, респективно ако няма проблеми, с които искаме да обсъдим с комисаря, Приключваме тази точка от дневния ред. Благодаря ви още веднъж най-сърдечно, господин комисар. Това разискване, според мен, беше необходимо за двете страни и сега вече се информирахме за последните новости и е важно да провеждаме редовни дискусии. Преминаваме към следващата точка, защото малко закъсняваме. Благодаря, господин комисар. Сега продължаваме с точка 10 от дневния ред. Размяна на мнения с господин Ендрю Макдауъл, заместник-председател на Европейската инвестиционна банка относно инвестициите в селското стопанство и в биоекономиката. Казвам добре дошъл на господин заместник председателя. Той отговаря за инвестициите в селското стопанство и биоекономиката. Това е част от е, неговия ресор. Моля.

wspiera gospodarkę obszarów Европейската инвестиционна банка подкрепя регионалното развитие, извършва консултантска дейност и предоставя подкрепа, най-вече в областта на мерки, свързани с цялата хранителна верига. Радваме се, че вие днес ще предоставите информация, която може да ни послужи при обсъждането и планирането на реформата на ОСП след 2020 година. Господин заместник председател, давам ви сега думата. И се радваме предварително на доклада, който със сигурност ще бъде много информативен. Много ви благодаря за отправената покана да се срещна с вашата комисия и с любезните встъпителни думи. Позволете ми да се представя още веднъж. Казвам се Андрю Макдауъл. Аз съм вице-президент на Европейската инвестиционна банка – и отговарям за всички наши дейности е, в селското е, стопанство. Това е от декември миналата година, когато моят предшественик, господин Пим Ван Балеком, се пенсионира. Имам честа да поема неговия ресор. Тук с мен е Вернер Шмидт, директор на нашия отдел околна среда, устойчиво развитие. В а, обхват влизат и замеделските кредити. Много се радвам, че давате възможност на нашата банка, за да можем да обясним какъв е ангажимента ни за благосъстоянието на земеделието в Европа. Преди около 3 години моя предшественик господин Пим Вале, Балеком е, е имал среща с вас и мисля, че е време да подновим контактите си. Аз не съм подготвил писмена реч, само няколко момента ще откроя и после ще отговоря на вашите въпроси. Тази година празнуваме нашата 60-та годишнина. Ние сме институция, създадена с Римския договор. Създадени сме от държавите членки и сме тяхна собственост. Държавите членки ни предоставиха първоначалния капитал – 4 милиарда евро на времето от шесте държави основателки тази сума беше пренесена под формата на златни кюлчета. След 16 години в Брюксел се преместихме в Люксембург. Съвсем ясно трябва да кажа, че тези 14, 4 милиарда евро се превърнаха в един портфейл чисто инвестиционен. И сега те са 600 милиарда като тук се включат и 12 милиарда, които ние по време на кризата предоставихме като помощ. От бюджета не получаваме никаква помощ при едно особено изключение, на което ще се спра. Ние сме най-големият многостранен е, кредитор в света. Това ряд, е, рядко се споменава. Но Европейската инвестиционна банка, повтарям, е най-големия много странен кредитор. Два пъти повече от Световната банка. 90% от инвестици... инвестиционните ни кредити а, е, са в Европейския съюз, 10% извън него. Нашите правомощия са предвидени в а, е, е, договорите да подкрепяме подходящи за кредитиране устойчиви инвестиционни про... проекти в три насоки. Кредитиране не само в традиционния смисъл, но и в ликвидност, гаранции, които ние предоставяме при авансово финансиране според оценката на риска, чрез банката и чрез нашия филиал, инвестиционния фонд. Ние не само кредитираме, но и това е втората насока на нашата дейност. Ние съчетаваме различни източници на финансиране или от бюджетни средства на националните органи или извън европейски източници. Третата насока на нашата дейност е консултантската. Ние предоставяме техническа помощ и консултантски услуги – за да могат организаторите на инвестиционни проекти да преодолеят пречките пред тях. Неодавна ние поехме отговорността да осигуряваме консултантската дейност към консултантския център за ЕФСИ в известен смисъл имаме двояк мандат. От една страна ние работим като търговска банка, трябва да реализираме е, печалба, защото ние не получаваме е, бюджетни дотации, но инвестициите, които финансираме, не са винаги търговски. Те трябва да бъдат економически. Те трябва да имат економическа аргументация и да отговарят на целите на обществената политика в Европейския съюз. Работим в различни насоки, финансираме МСП. Това е голямо предизвикателство и важна цел в Европейския съюз. Финансираме и земеделски кооперации с до 3000 работници, социалната и териториалната кохезия финансираме, действия в областта на климата, както и натрупване на знания. Нашият рейтинг е тройно А. При най-благоприятните условия можем да заемаме средства около 60 милиарда годишно на междубанковия пазар. Изрична част от е, нашия бизнес модел е нашите предимства и облегчения, които ползваме, да бъдат прехвърлени и към кредитополучателите. Имаме изричен ангажимент ние да допълваме частния сектор, не да го заместваме. Ние допълваме инвестициите на частния сектор, примерно с гаранции, с собствен капитал, с резервите, които сме натрупали от дейността ни през изминалите 60 години – можем да финансираме различни дейности на стойност 80 милиарда. Все повече, около една трета от нашите операции са по мандат, който получаваме главно от бюджета на Европейския съюз, но и от други източници. Най-характерният пример са е, европейските фондове за стратегически инвестиции. Това е централизиран бюджетен мандат, но имаме и децентрализирани мандати от управляващите органи в съответните ресори. За мандатния за мандатната дейност, разбира се, ние сме подотчетни пред Европейския парламент, пред Европейската сметна палата, когато финансираме с капитал, е, капитал на държавите членки пряко, то тогава ние имаме друг механизъм на отговорност пред държавите е, членки. Няколко думи за селското стопанство. Ние не работим традиционно е, с земеделието толкова, колкото примерно промишлеността, енергетиката или инфраструктурата. И това е обяснимо. Традиционно нашите членове, това са държавите членки, чрез управителния си съвет, смятат, че селското стопанство е достатъчно добре подкрепено по линия на ОСП, за да се нуждае и от финансиране от ЕИБ. И все пак се финансират инвестиции, които се определят от търговския режим и режима на субсидиите, но не са економически аргументирани. Напоследък обаче е, преобразихме дейността си в тази посока. След реформите на ОСП, голяма част от инвестициите вече отговарят на нашите критерии за допустимост и за това ние се ангажираме повече в земеделието. Очевидно, земеделието, хранително-вкусовата промишленост, свързаните с тях дейности допринасят много. 9% от работните места в Европейския съюз се създават именно там. И за това секторът става все по-важен за нашата банка. 55% от нашите граждани живеят в селски райони. А там като цяло е, условията за живот е, са е, по-трудни и там пречките са повече. Друго задължение на банката е да подкрепя мерките за борба с измененията на климата – в биоекономиката, в селското стопанство, е, трябва да се е, предприемат решителни мерки, ако трябва да се постигнат амбициозните е, цели за климата. Проявява се голям интерес към селското стопанство. Как работим с него? Започнахме с един меморандум за разбирателство с Европейската комисия. Той беше подписан с конкретни области, в които ще работим в по-тясно сътрудничество. Ние се реорганизирахме и в вътрешен план. Бяха създадени екипи в банката, които да разработят последователна стратегия и политика за работа с селското стопанство. Имаме преки заеми за земеделски кооперации и други. Те са за инвестиционни проекти и там финансираме нашия партньор пряко. 55 милиона, например, на френски, френска кооперация неодавна отпуснахме е, за високотемпературна обработка е, на е, млякото. 150 милиона на шведска кооперация за модернизиране на тяхната дейност. Сега можем да отпускаме много повече преки кредити благодарение на дейността на Европейския фонд за стратегически инвестиции – по нашите стандарти замеделието е доста а, рисково, но именно чрез а, можем да поемем по-голяма степен на риск. 22 преки инвестиции, средно 100 милиона, общо портфейлът е 3 милиарда евро корпоративни инвестиции в тази форма и още 15 дейности по линия на А, Ние финансираме е, не само и по условие малките и средните предприятия преобладават и чрез наши местни партньори, местни банки и посредници е, ние работим е, с тях, за да могат те да предоставят на крайния бенефициент нашите изгодни лихвени и други условия. Но когато работим с местните партньори и посредници, то тогава можем да поделим риска, който иначе е по-висок от средното. Предоставяме и средства за осигуряване на собствен капитал, косвено, в смесени е, предприятия, ние финансираме съфинансиращи програми, което означава, че ние инвестираме косвено, включително и в е, селското стопанство. Защото знаете, че държавите членки трябва да съфинансират е, редица програми в селското стопанство и ние ги подпомагаме. Например, 1 милиард 300 милиона за Унгария, Полша, Румъния, Португалия отдавна, както и държавно гарантирани заеми за напоителни е, системи, борба с ерозията и опустиняването. Все по-активно работим с управляващите органи в селското стопанство – по линия на структурните фондове, Европейския фонд за развитие на селските райони. Предоставяме консултантски услуги за инвестициите в селското стопанство. Чрез специализираната ни структура тя работи с банки, управляващи органи за укрепване на кредитния капацитет в този сектор. Всички тези инструменти са на лице, вече действат. За периода 2012-2017 финансираме е, кредити на стойност общо 33 е, милиарда по линия на Центъра ни за биоекономика. А те привлякоха 130 милиарда евро инвестиции – което се добавя в цялостната верига на биоекономиката. Близо 12% от общо ни финансиране е насочено към биоекономиката. Много а, повече, отколкото общо в европейската економика. Това е много голяма промяна. И то 3 милиарда през 2012, близо 19 милиарда през 2017. Какво е бъдещето? По-скоро то ще се определя от вашите решения, отколкото от нашите, но така или иначе нашата задача е да постигаме повече с по-малко. По-висока ефективност при използването на финансовите средства. Използването на финансови инструменти рязко се увеличи през изминалата година. Не само в селското стопанство, но и в МСП. Вместо да се използват за безвъзмезна помощ, все повече средства се използват за осигуряване на собствен капитал на МСП и други. За развитие на МСП, е, за енергетиката, за развитие на градските райони се влагат все повече средства. Комисарят Холган е, поиска едно разпространение на този положителният опит и в други насоки, за да се увеличи стоиността на средствата за отпускане на кредити при благоприятни условия за бенефициарите в селското стопанство. И когато са добре разработени инструментите, предимствата са очевидни. Имаме очевидно привличане на средства. Всяко евро вложено от ЕФРР е, се е, привличат 5 допълнителни е, евро за селските райони и за МСП. Именно благодарение на финансовите инструменти. Всяко използвано евро в тези кредитни операции – подпомага отправляващите органи в зависимост от кредитния портфейл. Има все повече инициативи за финансиране от страна на самите МСП. И вече те се обръщат към управляващите органи, търсейки един или друг финансов инструмент, което означава повторяемост на процеса чрез финансовите посредници. Мисля, че също имаме предимство в работата защото именно така се избират е, финансово устойчивите проекти. Работим с управляващите органи, както казах. Напредъкът е сносен, не голям, но все пак го има. Около 200 милиона бюджетни ангажименти бяха осигурени от 9 управляващи органа в Европейския съюз. Очаква се те да доведат до привличане на кредитни средства в размер на около 1 милиард за МСП. Все още сме в ранния етап на взаимодействието ни с селското стопанство. Както ви казах, ние работим предимно в други сектори, но определено виждаме интерес от все повече управляващи органи и разбираме, че просто няма достатъчно средства на лице, за да се реализират повече проекти. Правната рамка – би могла да бъде по-нататък опростена и усъвършенствана, за да се работи по-лесно с нея. Особено за увеличаване на портфейла на оборотния капитал. Финансови инструменти могат да се използват за инфраструктурата в селските райони. Търсим и по-гъвкави условия за погасяване на кредитите, което определено е голям проблем в земеделието. Зная, че твърде дълго говорих, затова само в заключение искам да кажа, че нашата институция осъзнава значението на присъствието ни в сектора. Но смятахме, че е полезно да ви информираме как работим, да чуем вашите е, становища. Мога да говоря от името на управляващия, е, е, на управителния съвет и да кажа, че ние поемаме пълния си ангажимент към селското стопанство и ще продължим да работим на основата на трупания опит. Благодаря. Благодаря господин заместник-председател. Сега преминаваме към въпроси от страна на членовете на парламента. Започваме с господин Капуто. Благодаря. Особено удовлетворен съм от е, днешната ни среща, защото е, мисля, че е, е много важно да говорим за инвестициите в селското стопанство. Без капиталовложения не можем да излезем на а, световния пазар. И а, все по-голямо значение има особената структура на нашите земеделски предприятия на нашия континент. Благодаря ви за представените действия и за новостите в тази област. Бих казал, че това е един а, от приоритетите, а, които преследваме. Що се отнася до механизма на микрофинансиране на МСП, по принцип се предпочита а, схемата с акредитирани посредници. За младите фермери, за малките и средни е, предприятия в е, районите с е, в по-неблагоприятно положение се прилага този механизъм. Но как оценявате този механизъм чрез акредитирани посредници спрямо един по-централизиран подход. Как оценявате предимствата и недостатъците на тази методология, особено за приоритетните категории, като например младите фермери? И най-сетне, Говорихте е, за проекти, е, които са приемливи от е, гледна точка на банките. И казахте, че работите не с търговски, а с економически проекти, проекти с стопанско значение. Но в такъв е, случай е много трудно е, кредитополучателите да получат гаранции. На инфраструктурно е, равнище трябва да се помисли в тази посока. Благодаря. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, euh, je vous remercie. Благодаря. Заместник председател, благодаря за този обмен на мнения и за това, че представихте причините, поради което Европейската инвестиционна банка е, желая да се доближи до е, селско-стопанския сектор. Вие знаете, че е, този сектор функционира по-скоро с субсидии, а не с финансови инструменти, които подлежат на възстановяване и разбира се какво прави Европейската инвестиционна банка във връзка с селското стопанство и селските райони като банка? Дали вашата банка смята, че селското стопанство и селските райони са стратегически сектори, сектори на експериментиране, на иновации за бъдещето? Парадоксално е, че това са сектори. Това посочихте и вие във вашата презентация, че има, че това, където секторите, доходите са най-низки. И проекта на Европейската инвестиционна банка за 25% е, средства за инвестиции в ОСП, дали това ви задължава вас и комисията да имате други методи да подпомагате тези сектори, защото трябва да се направи повече с по-малко. И това са въпросите, които е, се поставят. На част от тях ми отговорихте, но кога, докато говорихте за е, местните и регионалните проекти, всъщност всъщност за какви проекти, в какъв обхват става дума, дали вие практикувате също микрокредитиране там. Това са въпроси, които възникват тъй като а, Европейската инвестиционна банка се интересува от селските райони. Много изоставаме, господин Лазо. Знам, че това, което представихте, инициатива, която следваме, трябва да помагаме на европейското селско стопанство, да помагаме и финансово на частните оператори, включително и в селските райони. Със сигурност ЕИБ помага на сектора, биоекономиката – се развива, трябва да бъде насърчавана, но не бива да забравяме истинските причини, които са проблемни за агрохранителния отрасъл. Някои двустранни договори всъщност пречат на стабилизирането на сектора. Също трябва да има предвидимост на бюджета. Инвестициите, освен това, не могат да бъдат дългосрочни, ако я има тази несигурност. Има още нещо. Гражданското общество иска все повече усилия в името на борбата с измененията на климата. Трябва следователно да се инвестира в по-ефтини и същевременно по-трайни продукти. Благодаря, господин Агню. Благодаря ви. Много интересно беше това, което казахте, господин Макдао, но вие не споменахте Брекзит. И знам, че държавите членки са дали пари при съединяването си, дали са още повече пари 2012 година. Очевидно във вашата банка има доста пари, но Обединеното кралство не получава дивиденд и това ще бъдат за нас зачеркнати средства. А също времено, вие сам казвате, че трябва да се финансират селско-стопанските производители в 27-те държави членки, ами те освен това ще са в пряка конкуренция с нас в Обединеното кралство. Това няма да проработи. Може би трябва да обясните какви са плановете за огромната сума, с която разполагате, въпреки че се грижите толкова добре за нея. Господин председател, спирам до тук. Оставят ми 27 секунди, но ще ви помоля да изключвате микрофоните и на колегите в секундата, когато надвишат. Господин Андрю. Благодаря. Много беше важно казаното от ЕИБ за инвестициите в селското стопанство. Но много често това са големи проекти, които се финансират чрез ЕИБ. Мисля, че би трябвало от тук нататък да помислим да се помага не само на агробизнеса, но и на малкия стопанин – от 2012 година нататък виждаме, че има голяма концентрация. Това е и политическа отговорност. Финансовите инструменти съпровождат агробизнеса, но би трябвало ОСП да помага и на семейния бизнес. Това е голяма отговорност. Вие трябва да помагате на не на всички земеделци, а по-скоро на модела на земеделието. Знаем, че 1992 година се извърши голяма либерализация, но искам да ви питам докъде смятате да стигате с концентрацията. И накрая до какво стигаме до планини от продукти. Трябва да има допълняемост между двата вида модела на селско стопанство. Същевременно имаме 500 милиона европейци, за които също трябва да се погрижим колективно. Благодаря ви. Господин Карти. Uh, Благодаря ви. Искам да задам въпрос по тема, за която сме говорили и преди. а именно частните инвеститори в горския сектор в Ирландия – много често местните оператори трябва да отстъпят пред чужди компании, които се възползват от бонусите, които се изплащат. Аз неведнъж съм се опитвал да получа информация – къде са регистрирани капиталите, какъв е портфейла съответно и кои са регионите, които са целеви, но не съм получил такава информация. Тук говорим за публичните средства и за това пак ще попитам ЕИБ ще ни даде ли информацията, която искам. В Ирландия 2% от територията са гори. Аз се боя, че репутацията на Б ще пострада от това, което правят спекулантите. Господин Фланагъм, благодаря ви. Много интересно представяне. Аз ще спомена Джеймс Фихин, която работи за ЕИБ в Ирландия. Ние сме разговаряли по темата спомената от колегата Карти. Имаме много сходни тревоги. Може ли да ни обясните как тези инвестиции ще изпълнят европейските директиви, доколко ще има устойчивост? Освен това, много фермери питат как да получат достъп до финансиране, така както са получили достъп тези частни инвестиционни фирми. Освен това, ние чухме съобщението за 2 милиона, които да помагат на фермерите в частния сектор. Разбира се, това беше добра новина защото ще помага за мерки свързани с биоразнообразието, борбата с измененията на климата и така нататък. Необходимо е да има обаче справедлива цена за продуктите, справедливо разпределение на ОСП, преди изобщо да започнем да обсъждаме финансирането, защото в началото вие правилно казахте, когато инвестирате, искате да си получите парите обратно но не се ли изпълнат тези условия за подобряване на живота на фермерите, то повечето фермери работят на загуба. Как тогава ще си получите обратно парите, без да се направят всички тези промени? Фермерите може би няма да получават безвъзмезна помощ повече, а ще трябва да вземат заеми. Как очаквате Колкото и да ми се иска фермерите да реализират големи печалби, те всъщност да го направят и да изплатят тези заеми. Колегата Хауслинг. Благодаря за направената презентация, но това, което чух, е, звучи е, твърде много като инвестиции в е, техниката, да речем в млекопреработващо предприятие, около 3 милиона, е, също така в горското стопанство и е, всъщност къде трябва да търсим подхода за малките предприятия, които имат трудности в набавяне на капитал. Сектора, който не може да намери банка, която да е, им предостави кредити. Вие не посочихте примери къде е долната граница за малките и средни предприятия за набавяне на капитал. И въпросът, вие казахте, че се влагат много пари в биоекономиката, но можете ли да кажете какво точно подпомагате? Това е огромно понятие, в което могат да влизат много неща. Така че кажете какво точно подпомагате в биоекономиката и в каква посока. Аз бих искал да получа по-точни данни дали вие имате много добри проекти, които обхващат широк спектър или всичко се свежда до подобряване на техниката. Има много сектори, в които не е необходима техника, а по-скоро и информация. Е, така че е, очаквам вашия отговор. Госпожа Мангинес. Благодаря ви, господин председател. Андрю, благодаря ви за представенето. Всеки гледа собствената си държава. Аз е, Виждам, че в Ирландия АИБ е инвестирала 1 милиард в здравеопазване, транспорт, социално настаняване и ВИ. Знам, че в някои от областите в Ирландия има обаче проблеми. Вие също го споменавате. Какво правите? когато трябва да отпуснете заем за горския сектор. Вие сам казвате, че ирландците са много привързани към определени видове, но на кого да разчитат хората? На големите инвеститори, на държавата членка? Ясно е, че финансирането е проблем – трябва да ни кажете какво е възможно. Bardzo proszę przedstawiciela Благодаря. Може би трябва да се обърна към представителя на комисията. Заповядайте, колегата Пилка. Благодаря ви, господин председател. Може би трябва да обясня каква е ролята на финансовия инструмент. Той допълва това, което ние предоставяме като безвъзмезна помощ. Там, където има нужда от инвестиции и при фермерите и в селските райони, ние бихме искали наистина да имаме целенасочени финансови инструменти, които да помагат на по-малките ферми. Също така да се улеснява достъпа до капитал, тъй като знаем, че в държавите членки практиката е много разнообразна. В това отношение действията на ЕИБ допълват собствените ни съгласно разработените политики – ние бихме искали като цяло да дадем възможности за повече проекти с високо качество. Благодаря. Благодаря ви. Мисля, че с това изчерпихме въпросите и сега се връщам към нашия гост, господин Макдауъл. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на максимален брой въпроси. Обръщам се към колегата Бернард Шмидт, ако иска да допълни някои от моите отговори. Иновациите в селското стопанство са важна цел. Нека обясня, че когато финансираме големи проекти, които не са на МСП, те трябва да имат публично значими цели. Например, борба с измененията на климата. Ние няма да финансираме крупен оператор в агробизнеса и така. Необходимо е проекта да е иновативен, да се използват нови технологии в Европа – или да се освоят технологии, които са разработени някъде другаде. Така че иновациите са много важни и при всички по-големи проекти, които споменах, трябва да има иновативен елемент. Разбира се, иновациите стигат и до фермата. Ние работим все по-активно с комисията, за да видим как на ниво ферма може да има иновации, за да се от преборим с измененията на климата, да вземем дигитализацията. Тя дава големи възможности. Тук нямам предвид единствено широколентовия интернет, а връзването в мрежа на полето, да се следи също така водното ниво. Е, много дейности във фермата също могат да бъдат автоматизирани. С други думи, трябват ни нови подходи, които да помагат на производителността и тук иновациите са от огромно значение. Микрофинансирането. Ще кажа няколко думи и за тези проекти. Може би не обясних добре как подкрепяме принципно по-малките проекти. Чрез прякото финансиране, което стига до 25 милиона, една доста голяма сума. Ние подкрепяме проекти чрез посредници, които могат да бъдат и съвсем малки, на стойност до 40 000 евро. С други думи, има много по-голяма достъпност. Но не можем да работим пряко с фермера, защото нашата банка е, е със седалище в Люксембург. Имаме само 3000 служители. Следователно, отпускането на заеми в такъв мащаб не би трябва, няма как да бъде организирано от нас. Затова и ние работим в партньорство с местни посредници. Мога да ви изпратя статистиката. От нея ще видите, че по-голямата част от нашето финансиране преминава през банкови посредници и стига до по-малките проекти. Извинявам се, ако не съм го изяснил в началото. Имаме също така и конкретни програми за младите фермери. Тук работим заедно с комисията. За тях има и специален вид заеми. Например, с е, Рабобанк и с Креди Агрикол ние сме работили над отпускането на заеми за млади фермери при много привлекателни условия. По този начин те самите могат да направят и по-голяма инвестиция на следващ етап. Вие също така дадохте някои примери, попитахте за Италия. Аз мога да ви дам много добър пример с Италия. В момента работим с 10 управляващи органа в Италия, които събират средствата, постъпили от ЕИБ и от тези средства 25 милиона отпускат финансиране на малките и средни предприятия. Те се обединиха за да намалят разходите, да имат по-голяма економическа ефективност и трябва да кажа, че този подход е много иновативен. Това обединение е на няколко региона в Италия. Смятаме, че е, през следващите 6 месеца те сигурно ще подпишат договори с е, доста финансови институции и ще послужат отново за пример. Имаше и въпроси по предлаганата реформа на ОСП в рамките на МФР. Ако не възразявате, ще се въздържа от отговор, защото тук комисията и съветът е, трябва да работят. Ние си имаме достатъчно задачи в ЕИБ. Ние изпълняваме политиките, не ги разработваме. Така че извинете ме, че няма да отговоря на този въпрос. Имаме и също така въпроса защо определени отрасли изпитват трудности. Това се дължи на световните цени. Е, ние, разбира се, се опитваме да помагаме при справянето с световните предизвикателства. Имаме и нарастващ натиск на световния пазар. Попитахте защо не съм казал нищо за Брекзит. Проекто споразумението оповестено през септември има доста обширен текст относно ЕИБ и прекратяването на членството в ЕИБ. В този текст се пояснява, че ние трябва да върнем 3,5 милиарда на Обединеното кралство през определен период от време – Разбира се, нищо не е оточнено преди да се оточни всичко, но този елемент е плод на споразумението. Говорихте и за различни селско-стопански модели. Ние, разбира се, виждаме, че Държавите членки имат свободата да следват собствения си подход, стига да постигат същите цели. Ние искаме да финансираме не само един модел на селско стопанство, чрез финансирането на програмите за развитие на селските райони, държавите членки могат да определят приоритетите си – Имаше и въпрос за горското стопанство от депутатите Карти и Фланаган. Може би пак трябва да обясня. Ние изпълняваме политиките, не ги разработваме. Ирландското правителство е определило какви са целите за горите в съответствие и с европейската политика също времено, ние винаги трябва да получим одобрението на конкретната държава членка. Не можем да работим в която и да било от тях без да получим това одобрение. В Ирландия също сме се допитали до ирландските власти. Смятаме, че нашето финансиране помага инвестициите в горското стопанство в Ирландия да бъдат по-устойчиви. Ние, например, започнахме да работим с тъй наречения Сребърен фонд, който е от Обединеното кралство, но покрива Ирландия и може да се използва за горското стопанство. но ние препоръчваме да се прилагат подходи, които са присъщи и на други страни, като Дания, например, и които ще обхванат различни видове, за да нямаме зависимост от 30-годишният цикъл на растеж на една гора. Това е много изгодно економически, търговски. Това е според нас и търговската логика. Затова и ще продължим да настояваме за по-строги екологични стандарти – а ако има гражданин или държава членка, които мислят, че това, което правим е в разрез с екологичното законодателство, то трябва да кажа, че ние си имаме своя механизъм за разглеждане на жалбите, като резултатите редовно се оповестяват. Така че ако мислите, че има нарушение, да, но вие не знаете кого финансирате, се казва в залата. Не, всичко може да се намери на нашата веб страница. Добре, но кой може да ми каже къде са инвестирани парите? Когато ние инвестираме в даден фонд, изпълняваме задължението за прозрачност, казваме точно какво сме инвестирали в този фонд и какво насърчаваме а вече фондът решава кого да финансира. Със сигурност обаче ние продължаваме да сме отговорни за изпълнението на екологичните и социални стандарти. Нека отговоря и на госпожа Магинес, която попита за колективните стопанства. Ние, разбира се, обсъждаме различни модели, не само в Ирландия и в други страни, що се отнася до финансирането на кооперативи. Вече сме финансирали всъщност един или два такива кооператива в Ирландия. Има и други проекти, които чакат – Имаме и инициативата Козме, както и стратегическото банкиране в Ирландия. 330 милиона евро са отпуснати като заеми на ирландските фермери само по тази инициатива миналата година. И накрая ще дам думата на колегата Бърнард Шмидт, който да отговори на останалите въпроси, особено за микрофинансирането. Благодаря, господин председателю. Добър ден на всички. За мен е голямо удоволствие да бъда тук. Е, няколко допълнения към вече е, казаното по един много убедителен начин. Искам да припомня на уважаемите членове на парламента, нашата дейност се определя от търсенето. Ако няма търсене, ние не инвестираме. Ако нашите условия не са достатъчно добри, то тогава няма да се търсят и нашите средства. В отговор на въпроса от германския член на парламента, искам да кажа, че тенденцията е на все по-активно търсене от МСП ако сте останали с впечатлението, че ние сме насочени само към едромащабните проекти, това вече не е точно така. През 2017 година 80% от всички наши кредити бяха насочени към МСП и само 20% към по-масштабни проекти. Ако се интересувате от това какво конкретно финансираме в отделните сектори, можете да намерите данни в нашия вебсайт в раздела Селско стопанство. За микрокредитите, както вече беше казано, наше поделение е Европейския инвестиционен фонд, е, фонд, който има значителни инвестиции в селското стопанство. Ако се интересувате от името на вашите избиратели за достъпа до подобно е, финансиране, намерете списъка е, от посредниците и офисите, с които работим в съответната държава членка. Това е което имах да допълня. Jeszcze prosił o głos pan poseł Flanagan. Pół minuty. Благодаря, но вече по половин минут. Ако към мен се обърне избирател и ме попита за е, замърсяването, влушаването на околната среда, замърсяването на речните е, корита, как да установя дали са вложени средства на Е и Б в такива проекти, за да мога да отговори на мой избирател. Um, the first, uh, the, the, the first onus is on the... Първо, пряко финансиращата структура трябва да може да отговори на тези въпроси. Те могат да обяснят вече конкретните проекти, в които са вложени средства. Но, ако има конкретна жалба за евентуално отклоняване от стандартите, към които ние се придържаме при изпълнението на съответния проект, то тогава можете да се обърнете към нас, защото това ще е нарушение от страна на крайния бенефициент. Ние ще проучим въпроса и ще публикуваме резултатите от проверката. Банката има механизъм за независимо разглеждане на жалбите. Можете да го намерите е, в нашия сайт. Със сигурност да ние отговаряме е, на е, жалбите, които се подават до нас. Много ви благодаря. Още веднъж ви благодаря. Така приключваме с точката размяна на мнения с заместник председателя на Европейската инвестиционна банка. Много благодаря на двамата представители на ЕИБ. Получихме много ценна информация, която мисля, че ще ни е полезна в практическата работа. Приключваме с тази точка от дневния ред. Отново с благодарности към гостите. Продължаваме веднага с следващата точка, защото малко изоставаме. Градско и крайградско земеделие е, в е, Европейския съюз. По тази тема сме възложили проучване от доктор Анет Пиор и доктор Инго Засада – изготвена от Центъра за изследване на земеделския ландшафт Либниц Проучването е поискано от Комисията по земеделие и развитие на селските райони, възложено и ръководено от тематичния отдел Състоянието на градското и крайградското земеделие в Европейския съюз. Разнообразие, особености, предимства и ограничения на този вид земеделие. Много интересен въпрос, който освен това има и много голямо значение – особено с оглед на възможностите за пазарна реализация на продукцията от този сектор. Ще помоля двамата оратори общо за 20 минути да представят своята тема. Заповядайте. Um, Господин председател, е, госпожи и господа, членове на Европейския парламент, казвам се Инго Засада, аз съм от центъра Лайбни за изследване на земеделския ландшафт. Колегата доктор Пиор и аз е, много се радваме, че имаме тази възможност да представим проучването на градското и крайградското земеделие в Европейския съюз. и с което, надявам се, разполагате. Бихме искали да структурираме е, представянето си по 10 въпроса, групирани в 4 тематични насоки. Е, селското стопанство в градския контекст, мотивацията е, и целите и потенциала на земеделските стопани – политическата и институционалната среда и накрая някои препоръки за политиката. Преди да говорим за градско и крайградско земеделие, мисля, че е важно да направим кратък преглед на устройствения контекст, в който се реализира то. Главно в крайградските райони – Именно тук се пресичат градската среда и селския район. Крайградските зони е, са силно динамични. Урбанизационните процеси са много интензивни. Има увеличаване на населението от една страна, от друга страна има административна разпокъсаност, което води до натиск от градските фактори, но и до сериозни възможности, особено за земеделие. Има силна конкуренция с градските райони. Важно е да се отбележи, че поради близостта до градския пазар, който фактически е пазара на крайните потребители, има големи възможности за творческо използване на възможностите на градската среда и оттам преобразования в земеделието. Съществуват разнообразни стратегии и бизнес модели в тази област – На първо място трябва да посочим, че дори в градския контекст те се реализират земеделски дейности с някои много специфични технологии, главно земеделска работа, ориентирана към местната общност. Постарали сме се да откроим приликите в а, тези земеделски практики, а те са ограничени мащаби на този тип земеделска работа. Бих казала дори главно, главно градинарска, насочена към самозадоволяване, а не е, реализация на пазара. Хора, които често нямат професионалната подготовка – и възможности за новаторски решения. Правим разграничение според мащабите на дейността. Както казах, тя е предимно дребна. Различни е, видове дейности много често с такава дейност се занимават е, граждани, които е, не са по занятия земеделски стопани и имат различни интереси. Така разграничаваме три вида градско земеделие. Натурално земеделие, примерно е, поддържане на е, градина в е, задния двор – поддържане на декоративни е, градини, е, които изиграят е, много важна социокултурна роля. И същевременно има и някои търговски решения, земеделски дейности по покривите на сградите, габарници и други. И ако от градското е, земеделие преминем към крайградското, ще видим, че то се доближава по-скоро до традиционното земеделие в селските райони. И въпреки това продължава да се изпитва влияние от близостта на градската среда – С, с това се обясняват и разликите с традиционното земеделие в селските райони. В крайградските зони виждаме големи преобразования през изминалите десетилетия, през 70-те години. ОИСР посочва, е, че градската среда отразява отрицателно въздействие върху крайградската земеделска работа, сега като че ли тенденцията се обръща. Има четири е, вида стратегии за приспособяване на земеделските стопани, а именно специализация на производството, интензивно градинарство, ориентация към култури с висока добавена стойност или специализация в услуги за градските потребители, като например организиране на възможности за езда и други. Твърде къса е веригата на доставката и съответно на стоеността, което е предимство за фермерите – те все по-често използват цифрови решения, за да скъсят дистанцията между тях и потребителите. Много често в крайградските райони виждаме едно допълване на доходите с селски туризъм, езда, И последната форма на приспособяване е обща за градското и крайградско земеделие, а именно ясната ориентация към местната общност. Забелязваме голямо разнообразие на видовете земеделие и интереси, а и потенциалните е, предимства са е, също твърде разнообразни. Има някои, които са е, по-скоро търговско ориентирани форми, създават работни места – реализират доходи, а от друга страна градското и крайградско земеделие може много да допринесе за подобряване на околната среда в полза на градското население и е, биологичното разнообразие, чрез зелената инфраструктура, която се оформя около градовете. Има ползи и за обществото от този вид земеделие. Придобиват се нови знания и умения, сплотява се местната общност, реализира се и културен обмен. има предимства за здравето на хората, социалното фермерство трябва да бъде отбелязано изрично. Преди да дам думата на колегата, искам да подчертая, че в градските и крайградските зони земеделската дейност се доближава до търсенето на градското население и е в състояние да осигури различни предимства. Може да се каже, че то е витрината на селското стопанство, а мисля, че от тук нататък ще продължи колегата. Uh, благодаря, господин председател, госпожи и господа, членове на Европейския парламент. Благодаря ви за поканата. Ще говоря за възможностите и заплахите. Едно от основните ограничения е достъпа до земя. Разпокъсана е поземлената собственост, парцелите са малки, цените са високи – е, появяват се нови пазарни субекти, което усложнява достъпа на дребните стопани и семейните ферми до земя за разширяване на дейността. Друга заплаха са техническите решения, които все още не са доразработени има много пилотни проекти, новосъздадени предприятия, инвестиционни схеми, които те първа трябва да се развиват. Ограниченията и заплахите могат да проистичат от липсата на земеделски знания. В нормативната уредба също е голяма сивата зона, в която не е ясно какви са изискванията, примерно за наторяване на почвата, за отглеждането на културите, как се прилага рамковата директива за е, водите, как се е, следи е, качеството, какво е данъчното облагане, защото в много голяма степен това е неформален сектор. Неформалността, от друга страна, създава възможности, защото дава пример за трансформации в отговор на глобалните фактори. По-голям е относителният дял на младите производители в градските и крайградските зони в сравнение с селските райони. Същото въжи и за относителния дял на жените, както и бежанците, които могат да се включат в този междукултурен контекст. Економическите преобразования са много важни за крайградските зони. Край големите градове се оформят а, така наречените зеленчукови и овощарски пояси, които снабдяват градовете – Парадигмата на производството има своите особености поради специфичния економически модел, в който не винаги ориентацията е към печалба. За мотивацията и целите трябва да направим разграничение между гледната точка на производителите и на потребителите – диверсифицира се е, дейността на производителите, има възможност е, за семейни предприятия да се сътрудничи тясно с потребителите, което в селските райони не винаги е възможно. За потребителите е, все по-голямо е недоволството от глобализираните системи за продажба на хранителни продукти. Градското и крайградското земеделие може да допринесе за продоволствената сигурност. Има доказателства от статистиката и наблюдението, но те все пак не са достатъчно убедителни, за да стигнем до окончателни изводи – не толкова сигурността, колкото суверенитетът се укрепва от по-високото качество и по-голямото разнообразие, но количественото определяне на резултатите тук не е толкова лесно, особено при производството на плодове и отглеждането на земеделски култури на покривите на сградите. Голяма част от е, тази земеделска дейност е, е биологично земеделие, е, което се радва на много по-радушен прием от потребителите. Политическата и институционалната среда. Кой какво прави в тази посока? В нашето проучване има много подробности по тази тема, по мрежите, като например платформата за градско и крайградско земеделие, Фундацията за развитие на селските райони и много други организации, които са инициатори на различни дейности. Така темата се разглежда и от продоволствена, и от инфраструктурна гледна точка. Също така, благодарение на е, финансирането на научните изследвания в предишната многодишна финансова рамка до 2020 година бяха проведени множество изследвания на предимствата и достъпа до този вид земеделие. много важно за политиката е, е да включи конкретни мерки за градското и крайградското земеделие, което до сега липсва в ОСП или в политиката за регионално развитие. За крайградското а, земеделие могат да се ползват различни схеми, а, като стимулиране на биологичното земеделие, Програмата Лидер също беше изменена в, до известна степен и също може да се прилага към тях. Преди програмата Лидер беше насочена към е, изравняване на условията между градските и селските райони. Сега е, включва и е, целта за е, развитие, в която може да се впише и крайградското земеделие. Тъй като няма много време, няма да мога да се спра на всички наши изводи, но не мога да не се спра на новите стратегически мрежи в продоволствената политика на местно и регионално равнище – възникват нови субекти, инициативи идват и от гражданското общество, и от а, ад, органите на държавната и местната администрация. Имаме нова институционална среда, през 2015 година беше създадена голяма а, мрежа за а, градското производство на хранителни а, продукти. Предлагат се различни инициативи, като например заделяне на парцели а, изключително за земеделска а, дейност. Натрупва се опит, но са големи и пречките – като липсата на единодействие, неяснотата в раз... правомощията и тяхното разпределение на местно и регионално и национално равнище. И сега а, стигам към заключителната част препоръките. Градското и крайградското земеделие няма нужда да се обособява като отделна политика. Ние смятаме, че то е част от една по-обща стратегия за постигане на целите на политиката, които са актуални за бъдещето. Но това а, може да стане факт, ако се приложи един интегриран подход към регионалното развитие. Трябва да се обърне внимание на териториалната среда и необходимостта от интеграция, за да бъде разработена една обща политика. Така ще се изясни функционалната обвързаност между градските и селските райони, пресечната им точка – като държавните органи трябва да обърнат внимание на тези взаимовръзки. Когато политиката отразява потребностите на обществото, които са изразени в неговите искани и инициативи, може да се оформи стратегическо решение или поредица от стратегически решения за регионално развитие в рамките на европейския контекст. Важно е, е стратегическото визионерство. Трябва да взаимодействат различните равнища на управление, е, за да се преодолеят трудностите при достъпа до пазара, и изравняването на пазарните условия за градското и крайградско земеделие. За нас градското и крайградско земеделие дава положителен принос и е благодатна почва за натрупване на знания и за промени. То е много динамично, реализира се в среда, изпълнена с много предизвикателства. Може да донесе до много предимства за обществото и економиката. Но тъй като а, то опира до политики в най-различни области, те трябва да бъдат конкретизирани в своите цели и всяка страна може да даде положителен пример за интегрирани стратегии в този преходен контекст, за да може да се работи на всички равнища. Според нас натрупването на знания има особено голямо значение. По-добре трябва да се планира в тази посока, отколкото до сега и някои инструменти на политиката могат да бъдат приложени и към градското и крайградското земеделие. Благодаря. Благодаря. Сега гледам към депутатите, които желаят да вземат думата. Госпожа Еранс Гарсия, моля. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и трябва да кажа, че ето сега не сме много. А, като ето сега знаете, че съм Ираче Гарсия. Когато сме много, по-трудно се разбира. Но както и да е, градското и крайградско земеделие е много важно. Разбира се, аз разбирам значимостта на това явление защото тук е връзката между градската зона и живота на село. Ясно е, че когато имаме един малък регион, който все още има и тази крайградска култура на земеделието, както е Риоха, това е моят регион – разбираме значението на тази практика, но трябва да се обръща по-голямо внимание, като се имат предвид социалните и културни ползи. Е, Също време, когато говорим за ОСП и развитието на селските райони и програмата Лидер, мисля, че са направени грешки. Ясно е, че териториалното разделение, което е в е, нашата умствена картина не е правилно. Европейският съюз има такава политика, че ние обвързваме развитието на селските райони единствено и само с селски територии, а не с градски територии. Но мисля, че инструментът, който описахте, може да бъде много интересен. Това, което се прави и в други области, може да се направи и при крайградското земеделие. Същевременно, това не отнема от значението на селските райони. По-скоро тук връзката е не толкова с паркове и градини, колкото с крайградски овощни градини, например, и други. Това са инструменти, които са по-ориентирани към градовете и може би за това те са и по-интересни. Казвам го, защото знам, че ние ще реформираме ОСП, но е хубаво плановете за развитие на селските райони да отразяват и този подход. Не виждам обаче как можем да го приложим на практика, защото обикновено се имат предвид само селски територии. И ние ще се загубим някъде по пътя. Благодаря. Пан посел Андрю. Господин Андрия. Благодаря, господин председател. Аз също искам да изкажа благодарност за вашето експозе. Наистина, вие много ясно изложихте нещата. А проблемите съвсем не са а, малки във всички случаи. Е, аз мисля, че трябва да се обхване този нов феномен, който, както казахте, е, вече ясно се очертава. И аз мисля, че е, трябва да се зададе въпрос във връзка с ОСП, как да се изразя. Всъщност става дума за известен провал. Това е нещо, което ние преследваме от 4 години, но има загуба на доверие, което всъщност съществува между потребителите в града и днес всъщност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 допринасяме за концентрация в обществото срещу, в големи градски зони и може би това не е идеалният модел. Трябва обаче да се признае, че има лимит, има кризи по отношение на социалната смесеност и в случая проблемите свързани с прехраната не са странни. Днес потребителят, е гражданинът е този, който всъщност управлява нещата нещата. Той е, поръчва все повече и повече. Колкото по-голяма е връзката с градовете, толкова по-големи са изискванията към прехраната. И е, за това е, храненето като че ли прониква в човешкото здраве и за това ние трябва да гарантираме всичко каквото консумират хората. И всъщност, както вие казахте, всичко това се извършва в непосредствена близост. Аз трябва да знам какви зеленчуци консумирам и така така нататък. И тези изисквания нарастват и както вие казвате във вашия доклад, е, аз мисля, че е, това трябва да насочи нашето внимание е, по отношение на политиките, които трябва да изпълняваме. Ако няма доверие в това, което се предлага като храна за консумация, аз мисля, че тези зони ще бъдат по-малко развити. Така че трябва да си зададем този въпрос, какво ще стане през следващите години. Аз също често си задавам този въпрос. Много е интересно интересно да се проследи това и вие казахте, е, е, че ако искаме да се е, задължим в бъдеще да разглеждаме тази територия в нейната цялост. И е, всъщност тук трябва да имаме допълняемост. Имаме е, по-гъсто населени райони и въпросът е, че е, трябва да се помисли за екологията. Околната среда ни създава въпрос. Трябва да се постигне е, добър баланс. Не, много често градската среда се развива бързо, а селските райони в близост не могат да произвеждат необходимата храна за прехрана. И всъщност по тази причина подобни наблюдения, може би след 20 години, ще бъдат особено интересни. Благодаря за това, което посочихте. И тук трябва да се проследи социалната връзка. Това всъщност е нещо, което наблюдаваме. Прекъсването на социалните връзки днес е голям проблем. И както вие казахте, е, това наистина трябва да бъде много важен елемент, имам предвид е, прехраната, във връзка с е, възстановяване на социалната връзка. Тук аз не мисля, че трябва че нямаме достатъчно добре адаптирани политики днес е, и ние трябва да си зададем съвсем бързо въпроса какви ще бъдат нашите публични политики в бъдеще. Ерик, заобачувай, че мових 4 минути. Ерик, разбираш, че ти говори 4 минути. Посел Хаустинг. Господин Хойзлинг. Ерик hat Арик, Ерик всъщност постави мащаб от 4 минути. Да. Благодаря за представеното проучване. Аз мисля, че тук може да се направи силна връзка с ОСП. Но не само това. Ние ще трябва наистина да помислим, че друг вид финансиране е необходимо тук, не е средство от първия и втория стълб. Аз разглеждам това от аспекта на Германия в много региони има съвети по прехраната, които се стремят да осигуряват прехрана на големите градове е, от е, регионално снабдяване. И всъщност това може би е движение срещу глобализацията на прехраната. Е, всъщност ние би трябвало да подкрепяме подобно развитие. Аз познавам много инициативи, които са свързани с конкретни проблеми. Въпросът е как можем конкретно да помогнем. Ако има такива проекти в близост до големи градове, аз познавам примери от Франкфурт, там хектар земя струва милион и половина. И е, подобни проекти всъщност са непрекъснато заплашени от това градът да заема крайградските части, т.е. да расте е, към е, селото, към селската среда и как е, е, може е, това да се свържи в, да се включи в ландшафтното планиране, за да могат да се намерят инвеститори за подобни проекти. След това, как можем да гарантираме, е, всъщност това е големия проблем на такива инициативи, аз е, е, трябва да посоча, че едва ли бих консумирал нещо от чуш остров. Това е свързано с вредни вещества и това е и проблема на такива проекти, които са концентрирани върху крайградска среда. Е, така че, е, да речем, тук може да се помисли за парници на много етажи, как може това да се свържи, такива проекти да е, бъдат включени в градското планиране и последно финансирането на такива проекти. Всъщност това са проекти, които са по собствена инициатива, обаче те в крайна сметка имат ли финансиране и ако да, как би могло това да се подобри. Благодаря. господин Агню. От време на време се съгласявам с зеленото лоби, господин председател, особено когато говорят за разхищението на храни, което е огромно в е, градските зони. Докато ние преди с остатъците от храната хранехме прасета, но това вече не е модерно и е много жалко, че не е модерно защото ставаше дума а, за производство на продукт, който беше напълно ядивен. Доколкото знам, от прасето едно време се едеше всичко, освен квиченето. Но Пак казвам, в миналото ние хранихме прасетата с остатъците, сега се смята, че това не е добре. Докато аз смятам, че няма нищо лошо, ако се прави както трябва и ние трябва да се върнем към тази практика. Например, там, където се въдят плъхове, обикновено има храна. Защо тази храна да не се дава на прасетата? Но това, което вие наричате крайградско земеделие, мисля, че е земеделие близо до града. Не знам обаче дали това е вашия смисъл. Ако искате да развивате земеделие в голяма градска зона, обаче, Проблемът са вандалите, които тъпчат културите ви, хвърлят буклуци. Рискът е много голям наистина. Въпреки това, вие говорите за успехи, но изображенията, които показахте по-скоро, бяха в много приятни зони извън града. Благодаря, господин Фланаган. Благодаря ви за много интересното изложение. Първото, което ми идва на ум, като говорим за градско земеделие, беше споменато всъщност и от предишните двама колеги, а именно възможността да се случи замърсяване. Например, ние имаме такъв парцел и трябва да кажа, че Нямам търпение да отида там с жена си и трите си деца, но в някои зони е възможно да има замърсяване, например с тежки метали. Иначе съм съгласен. Ясно е, че е много хубаво хората отново да се върнат към нещо истинско. Това е прекрасно и за душевното здраве. Е, дава голямо удовлетворение. Просто хората се връщат към реалността, но се притеснявам от замърсителите. След това, не забравяйте, че Канада легализира марихуаната. Като говорим за градско замеделие, нека ви кажа, че то не е ново явление, със сигурност не и в Канада – и мисля, че с това решение в Канада голяма част вече няма да е противозаконно. Надявам се и моето скоро да не е противозаконно. Да, то студио. Благодаря ви за проучването. Аз го проследих с голям интерес и приветствам вашите идеи и това, което казвате, че все повече и повече хора е, разбират, че храна може да се произвежда не само на класическото поле, но и в градски и крайградски зони. Имахте доста примери от Словения, това е моята страна. Трябва да кажа, че първо като кмет и по-късно като министър съм участвал в проекта за създаване на училищни градини и овощни градини. Много хора в моята страна произвеждат храната си. И това е важно, защото храната, която е произведена на местно ниво, е здравословна. Така хората задоволяват сами нуждите си, а и се насърчават друг начин на живот, други нации, навици, извинете, друг вид ам, хранителни умения. Има и още нещо. Така показваме на младите хора как се произвежда храната. Не забравяйте, че все по-малко от тях имат връзка с природата. Скоро чух, че някои деца смятат, че кравите, например, са лилави – но могат да се дават всякакви положителни примери, например отглеждането на пчели в града и още нещо, което научих наскоро. Ферма в крайградска зона е, е осигурила заетост на хора с увреждания – Произвеждат се мляко, зеленчуци, които се доставят в училища и в домове за стари хора. По този начин, както каза, хората с увреждания са били назначени на работа, но не мисля, че трябва да се боим, че един такъв подход ще отнеме от традиционното земеделие. Има много социални и други ползи. Благодаря ви. С това изчерпахме списъка на желаящи да отправят въпрос. Представителя на комисията, заповядайте, господин Пилке. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за това проучване. То показва голямото разнообразие при градското и крайградско земеделие. Проучването показва, че този вид земеделие създава връзка между града и селото. Това е важно за нас. Като говорим за наличните инструменти при този вид дейност, няма как да не отчетем, че в проучването се посочват инструменти, които вече са налични. И тези инструменти не са непременно обвързвани само с площите. Има и агроекологични мерки. Така че на лице са най-различни инструменти. Мисля, че проучването също така показва правилно, че е необходимо да има стратегия, която да обединява тези инструменти. И в това отношение беше спомената програмата Лидер, но тя не е единствена. Всъщност това е концепцията за развитие на местно ниво, за развитие в общността. С други думи, наличното се използва в конкретния контекст. Разбира се, при тези инициативи планирането е много важно. Преминавам към препоръките за политиките. В проучването се споменава бонус при започването на работа на млад фермер. Това означава, че един такъв фермер, който работи близо до града, може да получи допълнителна премия. Не съм сигурен обаче доколко това е справедливо, ако сравняваме с положението на друг фермер в много отдалечен район, например. Но така или иначе това, което казвам, не отнема от принадената стойност на такива дейности. Пак казвам, важно е съчетанието на наличните инструменти. Благодаря ви. Аз също ще направя няколко коментара. Установяваме, че развитието в повечето градове се базира на добро качество на почвата. Когато погледнем столиците в Европа, можем да установим, че често те са построени там, където качеството на почвата е особено високо. Експертите в Полша, например, са направили следната оценка. Ние имаме 38 района с качества почва и всъщност голяма част от тези райони в крайна сметка са много силно застроени и не могат да се ползват повече за целите на селското стопанство. Но естествено това е проблем, който се поставя по съвсем друг начин. Трябва обаче да си зададем въпроса – последния начин, че историческите фактори, например, също играят много важна роля. Точно там, където селското стопанство продължава да се развива добре, това има исторически причини. Но що се отнася до крайградското селско стопанство, трябва да си зададем въпроса дали това ще бъде нова производствена форма и то стандартна производствена форма. Ако това е така, тогава възниква проблема за конкуренцията и се поставя въпроса дали тази нова форма е конкурентоспособна или не. Дали може да конкурира с селското стопанство, което се развива в селските райони. селски стопанства, в които работят лица с увреждане или възрастни хора, те имат съвсем а, други подходи на работа. И тук всъщност не става дума за това да се изграждат конкурентно способни стопанства. Там, където е на лице достатъчна енергия, могат да се изграждат и парници, обаче въпросът е каква е целта на всичко това. Аз от вашето проучване установих, че има много положителни примери в тази насока и голям потенциал. Обаче всичко е завис, зависи от органите на местната и регионалната власт и как те биха искали да подпомагат подобни проекти. Разбира се, всичко това зависи от самото общество и от интереса, който то проявява към подобни проекти. Спомням си за един престой в Цюрих, Бях там в изследователски институт и там в града се отглеждаха крави също. А във Варшава има съвсем негативни коментари в тази връзка и за съжаление това е твърде позорно. Може би и това е малко екстремен пример, но както и да е. Накрая искам да задам един въпрос – Трябва да се види къде, какви потребности съществуват. Тук в близост до парламента има един проект, който трябва да послужи за замяната на 300 дървета чрез създаване на определена растителна покривка. Погледнах този проект и мога да кажа, че става дума за вертикална конструкция с растителна покривка, растителен слой – и след това някой ми обясни, че там ще расте магданос, на друго място други подправки. И в крайна сметка проектът е много интересен. Не знам обаче как би трябвало да го назова. Дали това също е форма на крайградско или градско земеделие. В крайна сметка тук се предвижда наистина подобряване на качеството на въздуха и отглеждане на подправки. Това е съвсем спонтанно ми хрумна. Сега ви давам думата. Не искам излишно да ограничавам времето ви за изказване. Нямаме обаче твърде много време, така че е, би трябвало да приключим е, някъде е, след около 20 на минути. Благодаря, благодаря ви много за въпросите. Първо обръщам се към господин Андрио. Трябва да подчертаем, че сме свидетели на едно явление – производство на храни в градски условия. Тук не говорим за количества, които са в състояние да заменят производството в селските райони. Съвсем ясно трябва да се каже – че тук изобщо не става дума за изместване или конкуренция между градските и селските райони. За това подкрепям казаното от комисията. В крайградските зони земеделската дейност може да се окаже един мост между градските потребители и селските райони. Може да покаже какво може да осигури земеделието на градското общество, а то далеч не е само снабдяване с хранителни продукти. Не, че това е маловажно, но тук има и запазване на знанията за производството, опазване на памета за тях в градската общност, интегрирането на хората с увреждания, реагирането на специфични потребности на градското общество. Та не говорим за количества, а за качество, за разнообразяване на избора на хранителен режим. И в отговор на въпроса на господин Хойслинг, подчертахте е, значението на градските съвети като нова форма. Да, има нови структури на гражданското общество, които съчетават потребностите е, на градската общност е, и ги изразяват в градската среда. Този фактор не бива да се пренебрегва Може би едновременно трябва да се гледа на потребностите на градската среда и селските райони в политиката. Дадохте пример с техническите решения. Производството на хранителни продукти в многоетажни сгради – Например, в Нидерландия са проведени редица експерименти. И ако въпросът е как ще ги интегрираме в градска среда, трябва да помислим какво представлява селскостопанската дейност. Много често общинските наредби не допускат земеделска дейност изобщо. Вероятно, тези норми трябва да се преразгледат. И госпожа Ираче Гарсия, за съжаление, си тръгна, но тя посочи Европейската градска инициатива като пример – това е инструмент на политиката и възможност да се укрепят градските райони в по-тежко положение. Програмата Лидер може да се развие съвместно с други средства, като например развитието на основата на местната общност е, и в градски и крайградски контекст. Може би има още няколко минути. Ще допълня отговорите. Доколкото разбрах, първият оратор поставя един много специфичен проблем. Все е, повече е, земеделската дейност е, е в по-скоро хоби, любителска, вечер след работно време другаде. Защо не? Но градските хора именно по този начин могат да се докоснат до земеделския труд, да влязат в съприкосновение с природата. И мисля, че и вие това казахте. Има и образователен, възпитателен елемент, който може да помогне за преодоляване на недоверието. Чрез земеделския труд се натрупват знания, хората разбират как се произвеждат храните, осъзнават колко сложни могат да бъдат процедурите, какъв капацитет е необходим. И по такъв начин се осъзнава по-добре защо толкова много средства се насочват към селскостопанската политика. Сега, дали трябва да се приеме в а, сгради възможността за земеделие в градски условия? Тук трябва сътрудничество с строителните инженери, защото не винаги конструкцията допуска такава възможност. Не навсякъде из градовете това ще е възможно, но ще има определени места, където това ще е възможно. Хранителните отпадъци, затварянето на цикъла, битовите отпадъци от домакинствата имат е, значение и те бяха включени е, в нашето изследване – но пък тук имаме и загубите от реколтата, несъбраната реколта, която остава на полето. С сътрудничеството на селските е, стопани обсъждахме въпроса какво ще правим с е, онези продукти, които не отговарят на стандарта по различни показатели – и на различни етапи на веригата такива отпадъци или остатъци могат да бъдат оползотворени, примерно за производство на биоенергия. Беше поставен въпрос за замърсяването и замърсителите, главно тежки метали. Те се отлагат от атмосферния въздух и така или иначе те са около нас, искаме или не – Виждам известен проблем поради липсата на знания. Има склонност да се ползва компост или оборски тор в количества, които изобщо не отговарят на определените норми. торовете, компоста, е, имам предвид оборския тор, те се е, добавят е, само към естествената почва, а някои направо в тор или компост отглеждат картофи. Това не е според нормите и може да се постигне правилно решение. В Словения стана дума за училищата, детските градини. Е, с е, колега от Любляна направихме преглед на тези инициативи. И това е много важно за гражданското образование и възпитание на децата – И ако е, впрегнем е, това огромно желание е, децата да се учат, да придобиват нови знания, ще имам един чудесен пример от Словения. Беше зададен и въпроса за инструментите на ОСП. Да, съгласна съм по-скоро трябва да се плащат допълнителни премии на земеделски кооперации, а не на отделни фермери. Това ще насърчи сдружаването на производителите е, и ще подобри веригата на доставки и стойност. Можем да проследим положителния ефект чрез коопериране може да се е, стигне до съвършено нови териториално-устройствени решения. Много експерименти бяха проведени в е, тази връзка и ние можем да съчетаем земеделската дейност с други. И накрая, не. Извинявайте, недопустимостта Градското земеделие най-често се реализира на обществена земя. И сега на вашия въпрос. Напълно съм съгласна с вас. Градовете исторически са възникнали на плодородни земи. Съвършенно прав сте. И така в крайградските зони най-вече имаме плодородна, качествена земя, която не се използва за земеделие. А за тази зелена тераса тя има научното наименование пространствено решение на природна основа. Мисля, че тук имаме едни нови решения по пътеки, по улици. Все пак, когато там се гледат подправки и билки, не е за препоръчване те да се консумират. Имаме и положителните примери с пчелите. Много благодаря за тези интересни, вдъхновяващи въпроси. Благодаря много. Искам да благодаря на двамата експерти, мисля, че това беше изключително интересна размяна на мнения. Добре е, че успяхме да изслушаме всички, че имахме време за презентациите. Благодаря на колегите за координацията на това проучване и на изслушването. Мисля, че беше отлично. Също така, мисля, че с това можем да приключим този толкова интензивен ден. Благодаря на всички останали накрая. Благодаря и ви желая много хубава вечер. Самият аз няма да съм тук утре. Ще трябва да участвам в конференция в моята страна. Господин Декастро Кастро ще бъде председател вместо мен. Благодаря, благодаря и на преводачите.